Iniziamo. Buonasera a tutti, diamo inizio alla commissione, abbiamo un'agenda. Добър И първа точка от дневния ред, приемане на, приемане на самия дневен ред. 4 часа трябваше да обменяме мнения, но от комисията ни казаха, че това ще бъде не в 4, в 4 и половина. Може да вземем osservazioni prima della fine della riunione, processo verbale lo giudichiamo a Renes. Prego. There's not translation? Why? I didn't know.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 Функциона. Прова анкора. А, сега работи като че ли, казва председателят. Possiamo proseguire? Ah, no, no, no, it doesn't work. Germany doesn't work. They switch, they switch the channel. Prova a parlare per vedere se viene tradotto. Siete pronti per andare in vacanza? Sì, sono prove tecniche di traduzione. Все пак ще говоря нещо, за да видя дали а, върви превода. А, тоест, а, технически превод, е, технически проба за превод, превод, очевидно той върви сега вече. Благодаря, съжалявам за объркването. Значи, говорих за одобрение на протокола от заседанието 24-25 май. Протоколът е одобрен. А сега съобщение на председателя. Искам да ви кажа, че е срокът за внасяне на изменения към проекто бюджета, представен от комисията, е попладне е, на 11 юли. Значи, измененията до 20 юли, 20 юли на обед. Изменения към проекто бюджета на комисията. Сега, а да кажем няколко думи за триалога. Как върви работата там? Два такива имахме първо по преките плащания на, през май и през юни с съвета и комисията. Имахме тристранни срещи и макар и да не бе постигнато окончателно споразумение, имаме напредък. Всички точки бяха обсъдени и по някои от не особено спорните точки бе постигнато споразумение. има проблеми, които са хоризонтални по своята природа, които също се отнасят и до други досиета. Например, въпроса за контролът и санкциите. По този въпрос съветът иска да приеме широки промени, докато комисията говори за делегирани актове съвета говори за съществуващи регламенти относно изпълнението, а за останалите а, актове за изпълнение. Този подход за нас в парламента е неприемлив по две причини. Първо, необходима е промяна. Трябва да се работи с обикновена процедура, в нейния пълен вид. Това значи претоварване на администрацията. Прилагането на подобна процедура за сравнително незначителни въпроси не е уместно. Второ, парламентът ще бъде изключен от възможността да контролира законодателството. Може да налага вето само върху законодателните актове, не и върху актовете за изпълнение. Това значи, че парламентът е, няма да има възможност да участва в този законодателен процес. Съвета обаче не променя подхода си. Надяваме се, че е, екипът, който води преговорите, ще получи мандат, за да вземе решение по този въпрос на следващата среща. Вече разговаряхме с полското председателство по този въпрос. Надяваме се да постигнем напредък. Друг хоризонтален въпрос е предложението на съвета да се използва член 54 от регламента за актовете за приложение. Когато се казва, че когато е взето решение на съответната комисия, Европейската комисия не може да действа, тук не сме съгласни с съвета, защото нещо, което е всъщност едно изключение в регламента, се иска да стане норма по отношение на плащанията, най-важен за нас е член 11 относно финансовата дисциплина и нейното спазване. И в нашата комисия, знаете, ние имаме категорично становище по отношение на тази процедура. А също и по отношение на бюджетните правомощия парламентът трябва да играе своята е, роля в е, тази процедура. Комисията, която от началото беше против предложението на парламента, сега ни дава сигнали, че ще приеме нашите предложения и може би ще направи предложение през едните седмици. И накрая, в е, унисъл с нашия общ подход, ние винаги сме защитавали използването на делегирани актове. Разбира се, най-вече в случаите, когато правата на фермерите могат да бъдат засегнати. Говориме за правата на земеделските стопани и за да може да ги защитим, парламентът трябва да участва при делегираните актове, но и при актовете за изпълнение. Комисията прие нашите доводи, доводите на нашата правна служба, И като имаме предвид въпроса за актовете за приложение, а също и въпросите, които предстои да обсъдим, трябва да помислим по съществените въпроси, които се отнасят до работата на нашата комисия. Вие, разбира се, може да предлагате измененията, които смятате за уместни, но моля бъдете много внимателни, когато е, вашите изменения се отнасят е, до делегираните актове, актовете за изпълнение. Е, трябва да бъдете много внимателни по този въпрос. Особено когато се отнасят до развитието на, селско, на земеделските райони, преките плащания и до третият въпрос – да parte di colleghi, che invece... Тоест, не бихме искали да има предложение за изменения от наши членове, които защитават позицията на съвета и на страните членки, защото това ще отслаби нашата позиция в преговорите на тристранната среща, наречените триалог. Това е със е, съобщенията, които исках да направя. Ако има някакви въпроси, е, задайте ми ги, с удоволствие ще изслушам и вашите мнения. Е, само за да се изкажа в подкрепа на това, което ни съобщихте за преговорите с комисията и съвета. Това трябва да кажем е малко разочароващо, че трябваше да гласуваме за изменения, които всъщност наливат вода в мелницата на съвета. Комисията Агри трябва да защитава мненията, които, по които сме се споразумели и които са формулирани. по отношение на Организацията на общият пазар за селско-стопански произведения. Парламентът трябва да защити тези мерки, които имат много важно значение за всички. Трябва да доведем тази битка до край. Не можем да оставим нещата на самотек. Е, имаме да преговаряме и по други въпроси, къде трябва да поступим по същия начин. Благодаря, е, Джорджо. Именно това е причината, е, поради която координаторите решиха да възложат тези три първи доклада, защото когато става дума за хоризонтални въпроси, трябва да бъдем последователни в нашата линия, когато преговаряме с другите институции. На лице е напредък, мисля, че добре сме поработили. Ако няма други изказвания по този въпрос, минаваме на четвърта точка. Здравето на пчелите и предизвикателствата пред сектора на пчеларството. А, ще дам думата на а, Шандор Табаджи, който ще представи проекта доклада и ще ни запознае с главните предизвикателства. Знаем за ролята, която е, пчелите, медоносните пчели играят е, при опрашването на културите, но те са и жертва на паразити и болници. Е, намаляват, намалява броя на пчелите в Европа и господин Табачи предлага конкретни действия, които да предприемат всички страни членки за преодоляване на трудностите в тази област. Е, Шаба, имаш думата по този въпрос. След това ще дам думата на представителя на комисията от е, Диджи Санко и имаме представител тук и още един от друга генерална дирекция. Благодаря, господин председател. Вече същината на доклада беше изложена пред парламента и през декември парламента одобри резолюция по този въпрос. И по време на унгарското председателство съветът оповести съобщение, а сега парламентът трябва да реагира на всичко това. И трябва да направи конкретни предложения. за да можем да решим проблемите, пред които е изправен секторът пчеларство. Както спомена председателя в своите уводни думи, въпросът не е само до пчеларството, където работят 600 хиляди души, но наред с това трябва да кажем, че опрашването на културите е много важно. 84% от растенията се опрашват от пчели, а 76% от производството на плодове също зависи от опрашването от пчели. Именно затова секторът, отрасълът пчеларство е толкова важен. Именно затова това е общо европейски въпрос пчеларството е от полза за всички. То има и екологични последици, положителни последици и затова трябва да помогнем на пчеларите по какъвто начин можем. Знаем за паразитите, акарите, които нападат медоносните пчели. И трябва да кажем, че е, много малко са професионалните пчелари, повечето са пчелари-любители. И те трябва да бъдат представени по-добре в различните органи и организации. Много важно е общността да подкрепи отрасъла, за да може да се намерят нови начини за запазване на здравето на пчелите големите фармацевтични компании проявяват жив интерес към разработването на препарати, които да се използват в пчеларството. Пазар обаче е сравнително малък и ако не подкрепим пчеларството, проблемите няма да бъдат решени няма да се направят достатъчни инвестиции и пчеларството ще продължи да страда от сегашните проблеми. Вече 20 години говорим по тези въпроси, още не сме намерили решение, но това е защото няма редовна научно-изследователска работа, не се разработват нови лекарства, нови препарати, не се търсят новаторски решения В другите сектори се създават нови антибиотици, нови препарати, но не и, в пчелар, но и за пчеларството. Именно за това положението е такова каквото е. Например, когато става дума за карат варо, който е голям бич за пчеларството, но няма препарати, с които да се борим с него. Надяваме се да получим повече средства от осмата рамкова програма. Защото ако няма, ако не се предостави по- повече, ако нямаме повече подкрепа от, за пчеларството, ще пострадат цялото европейско селско стопанство ние предлагаме около 30 конкретни мерки, включително и система за следене на резултатите. Както знаете, пчелите не ги спират границите и единствено координация на общо европейско равнище може да ни помогне. Необходимо е не са усилия, разбира се, и на национално ниво, но общо европейско координиране е нещо, което, което не можем. Необходими са ни референтни лаборатории във всички е, страни членки. Необходимо е също така да се следи и развитието на нещата на място. Много важни са и някои програми, например, като програмата Колос, на която разчитаме да помогне Както казах, системата за мониторинг е много, много е, важна. Защото в Европа не разполагаме с е, кон- конкретни данни за броя на пчелите в Европа, не разполагаме с информация е, относно здравето на пчелните семейства, затова е много важно да се обменя информация. Както казах, 96% от сектора са пчелари аматьори и затова е много важно да се осигури тяхната както обучение и подготовка. На хората е необходимо много... Иска се разрешение за да ловите риба или да, да, да ловувате, нещо подобно е необходимо и в пчеларството и затова също ще са необходими средства. Необходимо е, разбира се, и подробно запознаване с специфичните проблеми на отрасъла и тук също е необходимо образование и подготовка и съответно средства. Необходимо е по-тясно сътрудничество между страните членки. препаратите за защита на здравето на пчелите не, не могат да се разработят от днес за утре. Необходимо е време те да бъдат създадени и, и одобрени. Необходимо е също така и по-добра защита на интелектуалната собственост. Защото ако една фирма представи нов фармацевтичен продукт, той би трябвало да е защитен като интелектуална собственост. Много често в е, контекста на селското стопанство говорим за пестицидите и тяхното влияние върху пчеларството. Е, разбира се, добре е да използваме колкото може по-малко пестициди, е, но използването на пестицидите е свързано с многообразни проблеми, които имат отражение върху пчеларството. Тоест необходим е по-стриктен контрол върху приложението на пестицидите и начините по които те се прилагат. Какви химикали се влагат в тях? Какви възможности има едни или други химически вещества да бъдат заменени с други активни е, компоненти, с други активни съединения, които са по-малко вредни или не са вредни. земеделците трябва да разполагат с повече информация за всичко това. Например, в моята страна стопаните са длъжни да уведомяват пчеларите преди да пръскат с някакви пестициди. А, такава трябва да бъде практиката в цяла Европа. Както попита Гарсия, а и неговият въпрос е много интересен. Отговор на неговия въпрос е, че до сега няма изпитания за въздействието на ГМО върху пчелите и пчеларството. Върват научни изследвания и би било много полезно да знаем дали генномодифицираните организми влияят върху пчеларството, така както искаме да знаем, дали влияят върху безопасността на храните, например. Тук идва и въпросът за вносът от трети страни. Внос, внесените храни, трябва, насените храни трябва да бъдат изпитвани по много строг начин. Някой казва, че трябва и само да се забрани вносът на подобни храни от трети страни, но това ще доведе до незаконен внос. Ние не искаме това. Сега по директивата за меда Тя е така доста обща и парламента трябва да подходи по-конкретно към проблемите. Приложенията към тази директива трябва да съдържат по-ясни показатели. Примерно за това как да се борим срещу предлагането на пазара на фалшифициран мед, как да бъдат етикетирани продукциите. Директивата за меда дефинира три категории европейски мед. Европейски мед от трети страни и мед от трети страни. Но това съвсем не е достатъчно. Необходима е по-голяма яснота от къде, от коя страна се внасят меда. Това не се изисква в момента и за съжаление докладът ЗОМА не реши този проблем. Обръщаме се към комисията да се погрижи този въпрос да не остава все, все още нерешен. Колкото до качеството. пчеларите не използват методите за етикетиране, когато става дум, не, не, не, не се оказва, примерно, происходът. И затова ние приканваме от тези, които работят в сектора, значи, да се съобразяват с съответните географски наименования за происход и също с защитените географски наименования. Трябва да се спомене и нуждата от създаване на нови кошери. Нещо, което е много важно. Пчеларството е специфична дейност. Производителите са сравнително изолирани и добре е те да създават връзки помежду си. Подобно е положението в захарното производство. Знаем, че цените на захарата падат в Европейския съюз и това засегна отрицателно и пчеларите. И затова в моя доклад предлагам и призовавам колегите да ме подкрепят по този въпрос. Та предлагам захарта, която се закупува от пчеларите, да се смята за промишлена захар и т.е. да бъде предоставена на по-низки цени. от гледна точка на здравето на животните, от научна гледна точка, економическа гледна точка, трябва да решим въпросите, проблемите, при които сме изправени и трябва да работим всички заедно, за да постигнем положителни резултати. Това е сложен въпрос. И ако не, ако не го решим, утре, утре пак ще се питаме защо нищо не е направено в този въпрос. Благодаря. Господин, благодаря, господин Табаджи, казва председателят. И сега, преди да започнем общата дискусия, искам да, да приветствам Олави Ави Несиле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 do grande impacto que uh, bons enxames. Eh, Ние сме наясно с въздействията и последствията. които може да има пчеларството. опрашването е много важно за цялото селско стопанство. Искам да въведа няколко аспекти, които са важни за мен. На първо място. Тази тема трябва да бъде засегната и на национално ниво. Но не само на национално, а и на европейско ниво. В тази връзка бих казала, че е, се провеждат актуални изследвания които се занимават с това какво може да е въздействието <clears throat> върху а, пчелите и какво е въздействието на самите пчели върху отделните региони, в които те живеят. Трябва да се направи оценка на тези положителни въздействия, за да се види а, какво е необходимо, за да се а, създадат стимули е, за сектора и в бъдеще. На следващо място. Повечето пчелари са непрофесионални пчелари. Това са хора, които само частично се занимават с пчеларство, но все пак те посещават курсове, те са образовани и тяхната а, дейност се проследява. Това е много важно да се почертае. В рамките на ОСП се говори за активно земеделие. Значи тези пчелари работят само частично в земеделието. Тяхното основно занятие не е пчеларство. На трето място, третия аспект, който искам да подчертая, той е свързан а, с а, обозначението за происход. Сега трябва да се етикетира и меда, който идва от Азия. Например, в Европа има различни региони, в които се произвежда мед. И за тези региони трябва да бъде е, създадена добавена стойност за меда, който се произвежда там. Това обаче не се прави. Не трябва да се допуска до пазара смесени видове мед. Те трябва да бъдат обозначавани по единично, трябва да имат ясни обозначения. И така, благодаря, благодаря на докладчика. Благодаря, Ханс Гарсия. Eh, благодаря, господин председател. Е, благодаря на Европейската комисия, както и на докладчика и на всички, които работиха по този изключително интересен въпрос за пчелите и за ролята им в бъдещото развитие на европейското селско стопанство. Бих искал да подчертая, че е изключително важно според мен да се установят причините за смъртността на пчелите, без да се впускаме в какъвто и да било субективизъм. Казвам това, защото предвид е, разпространяваните дори суеверия и предубеждения връзка с наскорошната криза с Ишерихия Коли, станахме свидетели на неблаговидно развитие на обстановката. Ето защо всичко за бъдеще трябва да се основава на научни данни и държавите членки следва да поемат своята отговорност да предоставят необходимата информация на Европейската комисия. Ролята на Европейската комисия, на Европейския съюз е, следва да бъде единствено координираща, както каза и госпожа Патраус. Що се отнася до пестицидите, в Испания са правени изследвания, според които отглеждането на пчели не се свързва непременно с употребата на пестициди, но следва да помислим и за пускането на пазара на Европейския съюз на нови видове пестициди. И в този случай, разбира се, следва да се извършва щателна оценка на въздействието аналогично на политиката по отношение на генетично модифицираните организми. Контролът по отношение на същите е строг и до сега нито веднъж е, не е доказано е, генетично модифицираните организми да имат какво да било отрицателно въздействие върху пчелите. Би било абсурдно, абсурдно да се продължава по същия начин. Не е установено каквото и да било въздействие е, фитосанитарно или е, санитарно. Всички сведения сочат, че е, не гоним когато трябва в случая. Очаквам с интерес е, по-нататъчната съвместна работа с докладчика. В на краищата целта ни е една и съща и всички споделяме мнението за високото значение на медоносните пчели в селското стопанство. Благодаря ви, госпожо Гарсия. Госпожа Реймас. Благодаря. Аз също искам да благодаря на докладчика за добре свършената работа от него. Има само малко неща, които искам да спомена. Това, което е важно за мен – когато говорим за един <clears throat> мониторинг, трябва да се гарантира съществуването на еднакви стандарти. Раз... Сега има такива системи за наблюдение, но те са на национално ниво и те са а, несъвместими една с друга. Така че може да има ефективност този сектор, ако се разполага с едни и същи данни, които да са сравними. От друга страна искам да кажа, че а, трябва да има регистър на пчеларите. Не знаем до ден днешен колко е броят им, а, защото има много пчелари, които се занимават с пчеларство непрофесионално или като хоби. Има и малки а, стопанства, които се занимават а, с а, това. Друго, което ми направи впечатление, е, че пчеларите трябва да бъдат предупреждавани от земеделските стопани, когато те употребяват пестициди. Но а, също така а, пчеларя трябва да уведоми земеделски стопанин, когато а, разполага кошери а, на определено място. Значи трябва да има а, двустран двустранна обмяна на информация. Трябва да се намали тази агресивност, която цари в някои региони. Да има, да има комуникация, двустранна комуникация и между земеделските стопани и, и пчеларите и така като се дава предупреждение за използваните медикаменти и пестициди, да се постигнат, да постигне напредък. Господин Мартин, искам да поздравя докладчика за неговия доклад. много критични аспекти той не ги, ги е включил в доклада си. Има обаче проблеми, свързани с пестицидите. Това е проблем, който не може да бъде пренебрегван. В Фрайбург хиляди кошери бяха засегнати, защото е използван неподходящ пестицид. Необходими са действия в тази насока и по-често трябва да се засяга този въпрос. Всички се правят все едно, всичко е наред и няма нужда от никакви мерки. Това е неправилно. Всички пчелари казват, че акарите вароа остават най-големия проблем, но и здравето на пчелите като цяло се влушава чрез използването на пестициди. На следващо място проблемите с ГМО, проблеми, които трябва да бъдат проучени. Има различни а, изследвания по този въпрос. Сега не искам да твърдя, че а, всички аспекти на ГМО са проучени, че няма никакви проблеми, точно обратното. В Испания, може би, изследвания, които се провеждат и които ще са ни от полза. Относно проблема с антибиотиците и най-вече по отношение на защитата на потребителите. Тази тема също трябва да бъде засегната. Важно е също да се спомене следното. Има много пчелари, които са а, непрофесионални пчелари, а, обаче а, няма, няма млади хора, които се занимават с а, пчеларство. Значи сегашните пчелари нямат а, наследници трябва да се инвестира повече е, в това да се създават програми и стимули за млади пчелари. И е, в крайна сметка да се създадат условия за младите хора е, да изучават този занаят. Във връзка с ОСП, тук говорим за голямо биоразнообразие. Говорим за медоносните пчели, които също трябва да бъдат взети предвид в рамките на ОСП. Всички оратори преди мен казаха, че трябва да се отделят повече средства за изследване, за координация на научните проекти. Пчеларите очакват в Европа да се направи нещо, за да им се помогне. Ейкнаут е пой Бове. Господин Бове. Благодаря, господин председател председател. Господин Айкхаут е това. Благодаря на докладчика за доклада. Въпросът е много сериозен и доклада правилно отразява различните му аспекти. На онези, които заявяват, че всичко трябва да бъде научно обосновано, мисля и в доклада е отговорено, че тъкмо на такава основа почиват констатациите на господин Таваш и докладчика, но ако науката не е обективна или ако не се основава на, изчерпа, на изчерпателни емпирични данни, то възниква проблем. И господин Таважди, докладчикът е, много основателно предупреждава, че да, научната обоснованост е, е, на констатациите е от съществено значение, но пък тя трябва да бъде изчерпателно обезпечена с информация. Един от въпросите, които според мен все още е до някъде пренебрегна в доклада, е, е за това, че селското стопанство става все по-монокултурно. И това е проблем. Проблеми за пчелите. Да ви дам един пример. В Съединените щати, макар и ние в Европа все още да не сме стигнали до там, е, в щатите при производството на бадеми в щата Калифорния се произвеждат 80% от бадемите, произвеждани в световен мащаб. И а, пчелите там а, се развъждат а, за е, едномесечното опрашване на бадемовите е, гори. Е, и да, има ги проблемите с паразитите, с пестицидите. Е, но е също така важно пчелните е, популации да имат, кшете, една по-разнообразна диета. И а, е, Съответно, диверсифицираното селско стопанство от значение за пчелните популации е, трябва да е, получи е, дължимото място в доклада. В мотивите на докладчика е казано нещо, е, разбира се, но, но и в самия текст на доклада би трябвало да се доразвие. От инак е, приветстваме наистина доклада. От съществено значение е да се направят допълнителни научни изследвания, да се събере информация, така че в края на краища да се захванем с различните фактори, които засягат благосъстоянието на пчелните популации. В това число монокултурното селско стопанство, както казах, медикаментите, които се прилагат, И, и да така, в заключение ние благодарим на, на докладчика и е, безусловно го подкрепяме. Благодаря сега, господин Бове. Аз също е, бих искал да благодаря на докладчика. Е, вярно е, че днес сме изправени пред сериозен проблем за смъртността на пчелите в някои региони до 70-80%. До сега наистина имаше сериозна научна неопределеност, обаче най-новите научни изследвания, които а, са публикувани е, миналия месец в специализираното периодично издание Плюс Едно, про, проявяват един нов проблем, на който трябва да обърне внимание. А именно, че днес не само химическите продукти биха могли да причинят смъртност, Правени са опити не непременно химическите вещества са виновни за голямата смъртност. А, тук се установява, че чревните паразити, бактерии у самите пчели, свързани с най-дребни количества на външни реагенти, е, пораждат е, изключително висока смъртност. И значи тук възниква един нов проблем за отношението между коктейла от болестотворни организми, които самите е, пчели носят, и е, е прилаганите химически е, средства. И а, тук възниква въпроса за стандартизацията на химикалите. Тук сме изправени пред една уникална, непозната до сега е, ситуация. Именно този момент за непредсказуемите последици от съчетаването на е, артефакта и на естественото състояние е, всъщност се оказва е, виновник за значителната смъртност на пчелите. Благодаря и накрая е, Капуло Сантос. Благодаря, господин председател. Аз съвсем накратко ще се изкажа, тъй че от името и на социалистите да изразим подкрепа е, за докладчика, да дадем дължимото е, на извършената от него работа. Докладът се ползва с консенсус, мисля, и не, не би било уместно тук да се заемат някакви групови е, политически позиции. Добре, нека сега чуем представителя на комисията, прочим един от двамата, който пожелая да се изкаже. Благодаря, господин председател. Добър ден на всички. Е, както добре знаете, е, както бе казано и в докладчик, миналия месец декември комисията прие съобщение за здравословното състояние на медоносните пчели. Това беше документ адресиран и до съвета, и до парламента, и целта му бе да стимулира дискусия – е, по този кръг от въпроси. Както посочи самия докладчик, е, много е важна тази проблемна област и, и толкова по-важно за нас е да получим обратна информация, отзив от останалите две европейски институции, т.е. съвета и парламента. Комисията междувременно предприе няколко мерки за подобряване на здравословното състояние на пчелите. Някои от тези действия бяха набелязани още в самото съобщение. Други се обсъждат е, и не са приети окончателно. И аз бях много удовлетворен тук да чуя и от докладчика, и от изказалите се е, депутати, че действията от страна на комисията отговарят на е, изискванията на позициите на парламент. Особено, що се отнася до хармонизирането наблюдение на смъртността сред пчелите. И, и тъкмо възоснова на така събраната е, съпоставима информация ще можем да основем по-нататъчните си действия. Да, не е лесно. Наясно сме, пчеларството има една тясна специфика, както чухме и тук. Има много любители, пчелари и, и, и така ландшафтът е, става по-сложен и по-трудно се подава на, на мониторинг. Във всеки случай, Европейската референтна лаборатория за пчелите която вече функционира от 1 април тази година насам, ще проведе едно пилотно проучване с държавите членки за въвеждането евентуално на хармонизирана методология на наблюдението. И това е много важна начална стъпка. Предприяти са и други инициативи за упростяване, например, на законодателството, е, регламентиращо ветеринарните медикаменти. Е, комисията ще се опита максимално ефективно да, да работи в това направление. След е, прекъсването през лятото, т.е. на есен ще разговаряме с заинтересованите страни от отрасала, от пчеларството, надявайки се да, да отразим всички мнения, в това число и изразените и тук днес. Това е, което мога да кажа. Благодаря ви. Господин Нюман, желаете ли да вземете думата? Когато ти дам. Благодаря. Благодаря, бих искал просто да напомня на комисията, че миналия месец септември приехме е, програмите в областта на пчеларството на, на държавите членки. М успяхме да привлечем допълнителни средства. Е, всяка година е, от е, сега нататък, 2011, 2012 и 2013, ще се отпускат 32 е, милиона евро е, по съфинансиране, всъщност 32 милиона от европейския бюджет възлизат на 50% от обща сума, т.е. годишно ще се изразходват 64 милиона, което в сравнение с предходната програма представя 25% увеличение на бюджетните средства. Толкова по-добре. Да, казва председателят, добър знак е това. Нека сега чуем господин Табажди за няколко заключителни думи. Имате думата. Благодаря. Различни въпроси бяха засегнати. Виждам, че дискусията не е толкова успорвана, няма много спорни моменти. Всички споделиха своите съображения и загриженост за това, защо и как се е стигнало до сегашната ситуация в сектора на пчелите. Важното е да се осъзнае, че с Съществуват различни опасности. Господин а, Бове говори за коктейл. Но на първо място трябва да говорим за сътрудничество, за синергии. Разбира се, тук става въпрос за един микс от различни фактори. Сега за пестицидите. Смятам, че пестицидите не са най-важни, що се отнася до паразитите. Когато видим отделните причини и въздействия, да, пестицидите оказват своето влияние. Някои трябва да бъдат забранени, защото са вредни за пчелите. Но тази фитосанитарна ситуация е много комплексна и сложна. В моята страна през 60-те и 70-те години интензивно се използваха пестицидите. Както и в други държави в Централна и Източна Европа. Този подход, подход обаче не беше толкова а, катастрофален, какъвто е днес. Господин Бове каза, има а, различни последици, различни въздействия, различни причини. А, такъв пример. А, такъв пример а, са монокултурите. Сега трябва да се замислим а, как да се създадат нови лекарствени продукти, които да се наложат на пазара. Ако това не стане скоро, то скоро няма да бъде разрешен и съществуващия проблем. И други елементи бяха засегнати и най-вече от колегата Гарсия. До сега аз не разполагам с никакви научни резултати, които да доказват, че ГМО са вредни за сектора на пчелите или че пък те имат някакви вредни въздействия. Ето защо помолих Европейската комисия да проведе проучване, свързано с тази тема. До сега не са ми предоставени никакви аргументи и до сега тези научни доказателства липсват. Няма такова проучване, което да доказва или да не доказва вредното влияние на ГМО. Не е достатъчно да се говори само за наука. Трябва да се помисли за това кой, кой плаща на учените, кой дава парите в тези научни структури. Водихме интензивни разговори с американците. Говорихме с, с, с тях кой се крие за всичко това. А, и най-вече за това какво е въздействието на пестицидите върху пчеларството. Сега към а, темата за происхода на меда. Пестицидите не са основният вредител, но ясно е, че те имат вредно въздействие. Има нужда от изграждането на бази данни, така че да може обективно да се оцени ситуацията. Има страни, в които въобще не е ясно колко различни видове пчели има в други страни, този брой е известен. Значи, нещата се различават много между държавите членки. Е, има нужда от една единна система за е, контрол и за наблюдение. В противен случай няма да можем да се справим с ситуацията. Антибиотиците бяха споменати от колеги. На някои места те се използват абсолютно неконтролируемо, например в Унгария. Да вземем за пример а, сектора на месото. Там много интензивно се използват антибиотиците. Обаче в сектора на пчеларството няма а, единни стандарти това отношение. В Германия има забрана и в други страни има забрана. Но не навсякъде. Трябва да има а, подход, който да бъде ам, одобрен на европейско ниво. Това също е включено в доклада. И така, накрая, дами и господа, уважаеми колеги, искам да благодаря на сътрудниците на госпожа Люлинг, на всички тези, които ме подкрепиха. <clears throat> Всички тези, които дадоха своя принос към този доклад. Надявам се, че ще мога да взема предвид всички коментари, всички мнения, за да може нещо да се промени, нещо да се случи. Добре обаче, когато комисия и държавите членки също направят нещо. Благодаря на всички колеги. Благодаря, казва председателя. Благодаря и за ангажимент, и за високото качество на свършената от теб работа. На 30 август е крайният срок за внасяне на измененията в 12 часа на обяд. Сега преминаваме към точка 6. В 4.30 часа ще дойде комисарят Чолус и сега с тази тема трябва да се занимаем в рамките на 20 минути. Шеста точка. Пътна карта за постигна до 2050 година конкурентоспособна економика с ниска въглеродна интензивност. Докладчикът по, становище, по становището е Бела Глателфелдер. Това е един много важен аспект, една много щекотлива тема. В началото казахме, че земеделието е част от проблема, но и част от разреша... разрешаването му. Сега давам думата на докладчика за неговото изложение и след това ще преминем към кратка дискусия. Моля, имате думата. Благодаря, господин председателю. Днес е денят на Унгария. Както изглежда, всички говорят англи... Э, унгарски. Колегата говори преди мен э, унгарски и сега също имам възможност да говоря на унгарски. И така. А, Европейската комисия е изготвила съобщение, свързана с реформата на ОСП. Европейското земеделие се променя по такъв начин, че от 2015 година емисиите да бъдат намалени с 85%. Ето защо важно е, е, земеделието да бъде включено в е, общите мерки. Е, земеделието може да даде своя принос, но той все пак е ограничен. Това беше признато и от комисията. Използването на енергийни ресурси в е, земеделското стопанство не може да бъде е, заместено в всички области или във всички случаи. Например, за създаването на енергийно интензивни продукти. Там се използват ам, изкопаеми горива, които не могат да бъдат заменени. А, замеделието обаче не само потребява енергия, но и създава енергия. Пример за това е биомасата. Ето защо а, тук се крие един много голям потенциал за Европа технологиите, които а, се използват, когато се говори за технологии от а, второ поколение за, за а, използване на биогорива. Сега, Не трябва продоволствената сигурност да е в противоречие с намаляването на въглеродните емисии. Европейското земеделие не трябва да загубва своята конкурентоспособност спрямо други земеделски региони по света. Това е един много важен аспект. Разбира се, е, можете другите аспекти да ги прочетете в становището. Е, искам да спомена нещо, което не е включено в е, текста, но въпреки всичко е важно, според мен. Е, става въпрос за бъдещето на ОСП. Мога да се присъединя към тези, които казват, че различните фондове, Например, фондовете за развитие на селските региони трябва да бъдат включени в програмите за намаляване на въглеродните емисии. Възобновяемите източници на енергия също трябва да бъдат използвани в земеделското стопанство – слънчева, вятърна енергия и други видове енергии. Ето защо в а, следващата многогодишна финансова рамка трябва да бъдат предвидени съответните финансови средства. Е, за развитието на селските райони е важно също да се предвидят е, средства от съответния фонд, който вече споменах, фонда за развитие на селските райони. И така, за да се постигнат целите, а именно да се постигне на ниско въглеродна економика, трябва да се използват средствата от фондовете от фонд, европейските фондове, не само а, от а, фондове на национално ниво. Както казах, трябва да се използват ВИ. Ако не се използват ВИ, тогава да не се предоставя достъп до тези средства. Всички средства от фондовете трябва да бъдат използвани за да се а, използва а, в по-голям мащаб възобновяемите източници на енергия. Anzi, qui con noi Комисарът е вече тук. Господин има думата. Благодаря, господин председател. Ще говоря от името на моя колега, който е докладчик в Сянка по този доклад ще кажа три неща. Първо, докладът е едно много добро начало. Той обяснява в значителни подробности как може замеделието да допренесе за постигането на конкурентоспособна економика с ниска въглеродна интензивност. Трябва смело да се каже, че замеделието а, отбелязва добър напредък по отношение на ефективността на производството и може да се надяваме, че това ще продължи и в бъдеще. Направили сме и редица изменения в този смисъл. Докладът е едно много добро начало, но смятаме, че трябва да бъде по-амбициозен. За да може земеделието да застане на равна нога, да бъде на равна нога с другите отрасли по отношение на въглеродната е, интензивност. Благодаря, Джордж. Ек. Клут. И аз ще говоря много кратко, защото а, съм съгласен с голяма степен от това, което беше казано до тук. Благодарим е, на докладчика е, за неговата работа, но тя трябва да се разглежда като едно добро начало. Трябва измененията в климата да се разглеждат не само като заплаха, но и като една възможност. Защото ако погледнем предизвикателствата на бъдещето, измененията в климата, производството на храни, земеделието може да изиграе много положителна роля. Като се намалят външните разходи и самото, самото земеделие стане економически по-жизнеспособно. И тази възможност всички да спечелят трябва да бъде по-ясно отразена в доклада. Трябва ясно да се подчертая, че съществува такава възможност. Въглеродът в почвата дава възможност и за по-големи добиви и същевременно за по-ефективно предотвратяване на измененията в климата. Трябва да се отчете и зависимостта от е, изкуствени торове възоснова на изкопаеми горива. И в други области също така необходимо е да скъсим е, хранителната верига, за е, да получим резултатите, към които се стремим. Възобновимите енергоисточници също предоставят нови възможности на селското стопанство. Трябва да се каже, че борбата срещу измененията в климата има ключово значение за развитие на земеделието и трябва да помислиме за най-основните елементи при решаване на този въпрос. Трябва по нов начин да подходим е, към редица въпроси. Пак ще кажа да скъсим хранителните вериги, да използваме по-добре възобновимите енергоисточници всичко това ни дава нови възможности. Само накратко искам да допълня нещо. Трябва да сме наясно, че ам, в, в рамките на земеделието трябва също да се спазят целите и да се изпълнят целите, свързани с изменението в климата. Искам да засегна един друг въпрос. Ако премълчаваме някои теми, то нещата няма да се а, разрешат, проблемите няма да се раз, разрешат. А, изнасяме, така да се каже, нашите въглеродни а, емисии извън границите ни. На следващо място – биоенергиите могат да са печеливши във всяко едно отношение. Но тук се говори и за а, второ поколение а, горива. Трябва да се постигне по-голяма ефективност. При следващото поколение трябва а, също да се гарантира използването и на остатъчните вещества да се използват, дали трябва да се използват само царвични монокултури, това е един въпрос, който не е изяснен все още. Благодаря, господин председател. Искам да благодаря на господин Гладфелдер за добре свършената работа. Той казва, че земеделието има по-малък потенциал от други отрасли, когато става дума за намаляване на въглеродните емисии. Трябва да кажа, че земеделието наистина е по-малко инвазивно от други отрасли. Когато засяват културите, тези култури всъщност превръщат CO2 в кислород. А и нещо друго, което искам да кажа, това е, е във връзка с шеста точка, където става дума за хуманното отношение към животните и политиката в тази област. Става дума, че там ще има съкръщения, които се, се дължат на стремежа ни да получим по-ниска въглеродна интензивност. Това ме тревожи. Това ще засегне свободната търговия между европейските страни. В момента съществуват потоци от стоки между всички страни членки. Европейския съюз предоставя средства за проекти за енергийна ефективност. Питам се дали ако използваме земеделски съоръжения за тази цел и ако се използва изключително финансиране от страна на Европейския съюз, няма ли това да засегне интересите на частният а, сектор? Благодаря. Луис, имаш думата за заключителни думи. Благодаря. Искам да допълня казаното от госпожа Каренбак, защото тя беше докладчик в Сянка искам да кажа, че високо ценим свършената работа. Доклада е балансиран, но все пак искам да засегна три или четири аспекта, където смятаме да внесем изменения. На първо място там, където се говори за това, че ОСП трябва да бъде реформирана и че потенциалът е ограничен. Да, знаем, че земеделието се разпростира отвъд много други области. Неправилно е да се, да се каже, че потенциал е ограничен. Има възможности, които трябва да бъдат използвани и доразвити. След това, на следващо място, втора точка става въпрос за инвестициите. Докладчика а, подчертава необходимостта от инвестиции в а, зелени енергии. Да, това е добре, а, но всъщност прилаганите методи трябва да имат устойчив характер. И след това, последна точка, тя се отнася до точка 10. Става въпрос за инвестиции в предприятия, които използват ВИ. А, това обаче не е достатъчно като формулировка. Добре е, че тук се посочва инвестирането в такива предприятия, но трябва и на друго място, по-напредно място да се спомене този въпрос, да споменат тези предприятия и да се даде възможност и, и за използване на други принципи rappresentante della DG Clima di intervenire brevemente per poi far concludere l'onorevole А сега ще дам думата на представителя на Генерална дирекция Климат от Европейската комисия. Благодаря, господин председател. Искам да благодаря на вашата комисия за приносът на борбата за по-ниска въглеродна интензивност. Искам да отбележа някои въпроси, които според мен са важни. Някои вече казаха, че доклада може да се тълкува, че е, така че потенциалът на земеделието е, е по-нисък, отколкото на другите отрасли. ние всички знаем какви ще бъдат изискванията на непрекъснато увеличаващото се население на планетата през едните десетилетия. Както комисията вече е показа в а, своята то съобщение във връзка с програмата 2020, ние се надяваме, че земеделието ще може да допренесе за, в борбата с измененията в климата. Наистина земеделието произвежда биомаса, което е свързано с а, намаляването на емисиите, но тук също може да се работи по устойчив начин. И накрая нещо относно факта, че а, може да има изтичане а, на въглерод от земеделието. Но трябва да посочим, че е, земеделието не е част от системата за търговия с емисии. Така че тук може би нещата не се разбират е, много добре. Благодаря. Благодаря на представителя на Европейската комисия. И сега господин е, Глатен Фелдер има думата за заключителни думи. 14 юли на обед е срокът за внасяне на предложение за изменение. Благодаря, господин председател. Благодаря за важната информация относно срока за внасяне на изменения. Надявам се, че почитаемите дами и господа депутати ще внесат е, изменения, които ще подобрят доклада. Не трябва да се забравя, че едно становище, е, като настоящето, е ограничено по своите размери. То не може да бъде дълго като един доклад, колкото е доклад. И затова бих искал да се възползвам от тази възможност да благодаря на секретарята на комисията за тяхната подкрепа от една страна и за тяхната щедрост от друга, защото ми разрешиха малко по-дълго да бъде моето становище, отколкото е обичайно. Но както някои а, колеги посочиха, някои неща са изпуснати. И сега е време да попълним празнотите и това може да стане и чрез внасяне на изменения. Както бе споменато, надявам се, че всички ще се възползват от възможността да предлагат изменения, защото колкото повече конструктивни изменения имаме, толкова повече може да постигнем общо партийна подкрепа за становището. Сега ще направим почивка от една минута, за да може комисара да вземе мястото си и след това ще продължим работа с точка 5 от нашия днешен дневен ред.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 Iniziamo. Нека да продължим работата си, колеги. И така, позволете ми да приветвам сред нас комисаря Чолош който ще ми представи позицията си, що се отнася до последиците от наскоро е, приятата проекто многогодишна финансова рамка в областта на селското стопанство. Както знаете, господин комисар, много се коментира вече проектът, предложен от Европейската комисия и е, много е, от изказващите се заявяват своята загриженост предвид евентуалното замразяване на селскостопанския бюджет, дори в номинално изражение, и по-скоро в реално, извинете, изражение, намаляване на бюджета. И ние бихме искали да, да чуем как тези бюджетни съкръщения ще се е, съчетаят е, с амбициозните планове за реформа по доклада Лайен, по доклада ДЕС, доклади на Европейския парламент, принос към реформата на общата селскостопанска политика и парламентът е, категорично заяви, че се противопоставя на всякакво намаляване на финансовите средства от общата селскостопанска политика. Тази политика, разбира се, следва да отговори на интересите на нашите 10 милиона селски стопани в Европа, но и на всички европейски граждани. Ще процедираме както е обичайно. Първо ще изслушаме господин комисаря, след това е, представители на политическите групи и най-сетне на отделните депутати. Час и половина имаме, е, нека не губим време. Благодаря, господин председател. Най-напред е, аз не мога да не бъда удовлетворен от това, че амбициозното отношение на вашата комисия по селското стопанство се запазва, що се отнася до ОСП. И ако амбицията на Европейския парламент бъде по-висока от тази на Европейската комисия, що се отнася до бюджета на ОСП, то аз не мога да е, не съм особено удовлетворен. Така, обединявайки своите сили, бихме могли да постигнем и ефект. Европейският парламент и по-специално докладът на комисията Шуър поиска от комисията да бъдат замразени бюджетните средства за ОСП през 2013 година. И аз ви уверявам, че именно на тази основа службите на комисията, занимаващи се с бюджета, изработиха проекта. Това е замразяване в номинално е, изражение, т.е. не се отчита ефекта на инфлацията за първия и втория стълб от ОСП, но аз ще се върна по-подробно на всички тези въпроси. Значи, така нареченото номинално замразяване на бюджета през 2000, към 2013 година е, по съпоставими цени от 2011, да не навлизам е, в технически подробности – И това ще го намерите в съобщението на комисията. Възлиза на 371,7 милиона евро. Е, и тук става въпрос, разбира се, за плащанията И общо всичко възлиза на 418,4 милиарда евро. Значи това е замразяването в номинално изражение, без да се отчита инфлацията по първия и по втория стълб. Но по първия стълб вече е, в сегашния период коригираме сумата с 1% за инфлация. И това поражда едно общо намаляване на относителната стоеност на бюджета на ОСП от общия бюджет на Европейския съюз, доколкото инфлацията не се отчита. И именно с този 1% се финансира постепенното нарастване на преките плащания за новите държави членки. Е, неколкократно съм заявявал, разширяването не доведе до нарастване на бюджет. И а, е, с а, е, отчитането на инфлацията може да се финансират преките плащания и след 2014 години за новите държави членки, без номинално да се повишава, е, реално извед, да се повишава бюджет. Значи от е, е, юридическа гледна точка комисаря за селското стопанство все така ще управлява е, плащанията, но те ще бъдат финансирани по други е, статии на бюджет. Тоест вече са ангажирани необходимите средства за по-нататъчно финансиране на постепенното нарастване на преките плащания, без всъщност да се засягат преките плащания. Тук става въпрос за частта е, е за изкореняване на е, зоосанитарните или фитосанитарните заболявания на стойност от около 2,5 милиарда, а по съпоставими цени 2,2 милиарда евро. В друга графа е включена и програмата за най-социално слабите 2,8 милиарда в текущи и 2,5 милиарда в съпоставими цени. Но пак, дори да се е, е изразходва средствата по друга статия, е, е, разпореждането, управлението на бюджета е все така в ръцете на е, комисаря за селското стопанство. Що се отнася до мерките за намеса на пазара, всяка година изразходваме немалко средства за финансиране на санитарни, на, на здравни е, кризи, е, както наскоро за плодовете и зеленчуците или за е, изкупуването на, на запаси е, свинско месо след диоксиновата криза в Германия. Та, тези средства са отделени и възлизат на 3,9, съответно 3,5 по съпоставими е, цени милиарда евро. 9,2 милиарда евро пък в текущи цени обхващат средствата за постепенното увеличаване на проектите плащания по първия стълб, без да се засягат плащания по други стълбове. Което до сега, знаете, бе финансирано от еднопроцентната годишна индексация за инфлация няма да я има вече, но пък компенсираме с средствата по втората категория и в същото време осигуряваме финансирането по другите. И освен това, имахме намерение по втория стълб да финансираме. Знаете, неколкократно е говорено за необходимостта да се заздрави връзката между селското стопанство от една страна и научно-изследователската и развойна работа от друга. И аз е, имах намерение в рамките на втория стълб да финансираме е, е, тези инициативи в научно-изследователската област. Така и сторихме. Заделената сума е на 5,1 милиарда по текущи цени. Те са целево определени е, в финансирането на научните изследвания за научни изследвания в областта на селското стопанство. Тоест, за първ път Европейската комисия в бюджета за финансиране на научно-изследователската дейност определя целева сума за изследвания в селското стопанство. Така ще можем да реализираме една истинска програма по места – за обвръзка между селскотопанското производство и научните изследвания, като, допълни, като на всичкото отгоре финансирането ще бъде на 100% от бюджета на Европейския съюз. Аз е, поначало възнамерявах всичко това да стане по втория стълб, но по втория стълб, знаете, се предвижда национално съфинансиране, а факта, че сега всичко това ще произлезе от бюджета на Европейския съюз за научни изследвания ще означава, че финансирането ще бъде 100% европейско и самото изразходване на тези бюджетни средства е, ще се определя е, в рамките на общата селскостопанска политика, т.е. от Генерална дирекция селско стопанство. Така именно ще установим тясна връзка между тези средства за научни изследвания и целите да се обслужи научно общата селскостопанска политика. Между другото, аз наскоро ще изляза пред вас с едно предложение за европейско партньорство за иновации в селското стопанство, тъкмо като платформа за освояване на тези бюджетни средства. И освен това, нещо, което също е ново, в фонда за приспособяване към глобализацията са определени 2,8 милиарда по текущи, съответно 2,7 по съпоставими цени – на разположение на селското стопанство, на разположение на общата селско-стопанска политика за финансиране на обещетения за селските стопани в резултат е, от претърпени вреди, е, причинени от глобализацията, от е, глобалната е, е, изменчивост на селскостопанските цени. По-настоящем обаче е, в рамките на ОСП нямаме нито юридически, нито бюджетни средства да се намесваме в такива случаи. Сега вече ще разполагаме с механизмите, от една страна преките плащания, от друга страна общите фондове по втория стълб и от трета страна възможността да се финансират обещетения от фонда за приспособяване към глобализацията. И, значи, напомням, е, един 9,1 е, милиарда за научни изследвания, 2,8 милиарда за е, обещетения от фонда за глобализацията. Това са все нови неща, които ги няма до сега в финансирането на общата сълскостопанска политика. И а, това, смятам, компенсира факта, че вече не се отчита инфлационната индексация по втория стълб. Така се стига до общо 435,5 милиарда евро по а, е, текущи цени, а, а по, са, а, е, е, по съпоставими. А, 386 и, и малко милиарда евро. И а, така ние смятаме, се запазва бюджетно финансиране на селското стопанство, независимо от това, че средствата е, се разпределят малко по-инак. Все, все пак нека напомним, че общата селскостопанска политика е една секторна политика, но тя има полисекторно влияние. Така се обвръзват всъщност вече и по бюджетен път различните области на политиката на Европейския съюз. Така се отразява и, и многообразието на аспектите на общата селскостопанска политика. И както казах, независимо от различните източници по бюджета, всичко, сумата общата, която посочих, ще се разходва под разпореждането на комисаря за селското стопанство и неговите служби. И в заключение бих искал да ви напомня, че когато бях пред вас а, а, като кандидат комисар за селското стопанство, някои от вас ми зададоха въпроса каква е позицията ми, що се отнася до слуховете за евентуално намаляване на бюджета на ОСП с 25 до 30% в, реални, в реално изражени. Предлагам ви, както вече сторих, подробно да се запознаете с бюджетното ми предложение за следващия период. Мисля, ще намерите отговора, а той, все пак, нека кажем, е резултат и от общите ни усилия за една обща селскостопанска политика, отворена към потребностите на обществото. И отново, нека кажа в заключение, Европейската комисия пожела да запази нивото на своята амбициозност в рамките на ОСП, освобождавайки, разбира се, средства за финансиране и на други приоритети направления по искане на парламента, но сега общата селскостопанска политика и за следващия бюджетен период ще остане главната е, категория бюджетни разходи на Европейския съюз. ОСП е първата обща политика по относителен дял от бюджетното финансиране от Европейския съюз. Ето това имах да ви кажа. Разбира се, ще се впусни в някои подробности по ваше желание. Председателят, не можем да отречем, че господин комисарят си знае работата. Е, знае как да, да аргументира своята позиция. Нека сега чуем координаторите, господин Дес. Благодаря, господин председателю, господин комисар Чолуш. Благодаря, че сте тук сред нас е, след е, отпечатването на съобщението на Европейската комисия. Благодаря ви за това, което направихте и за вашите ангажименти. Знаете, че а, доста спорна беше темата за земеделския бюджет, но не може да се отрече, че Европа става все по-голяма. Трябва да се предоставя все по-голяма защита на селските стопани. Обаче виждаме, че бюджета е- се нам, е, намалява от 413 милиарда на 30 няколко милиарда. Е, също съкръщение с размер на 11% са неприемливи за нас, защото е, земеделието е единствения сектор, в е, който има такива драстични съкръщения. Е, моят е, доклад е, беше прият с голямо мнозинство и за това, че трябва да бъдат запазени печалбите от мащаба. И Европейската комисия трябваше да запази досегашния бюджет на селското стопанство. Очакваме новата зелена книга, свързана с информация за земеделските продукти. Виждаме, че средствата, които са предвидени, за да може да се за да може всъщност от друга страна да се намалят стимулите за производството на земеделските продукти. Някак си нещата не си а, съвпадат трябва да се създаде възможност за стимулиране и за оказване на подкрепа при производството на отделните сгосостопански продукти. Нещо, което събуди очудване у мен, че Европейската комисия подчертава 30% инвестиция в зелени продукти. Смятам, че комисията отида прекалено далеч, като в това съобщение прекалено подробно са засегнати всички аспекти на бюджета. Е, Е, ние ще продължаваме да ви подкрепяме, разбира се, господин комисарио. Така че е, да имаме една стабилна основа за финансиране на селското стопанство. В Земеделската комисия ще получите всякаква подкрепа от наша страна, така че да защитим интересите на новата обща политика. Нашата комисия ще работи в тясно сътрудничество с вас, така че да постигнем заложите, заложените ни цели. Благодаря ви. Луис. Луис Капола Луис има думата. Благодаря, господин комисаря. Приветствам ви съвсем сърдечно тук. Благодаря, че още веднъж сте тук сред нас. Ние всички сме на едно мнение. Всички сме наясно с сегашната ситуация в сектора на земеделието. Виждаме обаче колко ангажирано подхождате вие и за това, че се стремите да се постигне най-добрия бюджет за селското стопанство. И така. Ем, този проект документ не, у, не отговаря на нашите очаквания. Имаше мнозинство в парламента, което съвсем ясно се изрази тази година. Става въпрос за запазване на земеделския бюджет за 2013 година. И така, говори се за реални стойности в реални измерения. Но ние а, направихме нашите си сметки и виждаме, че се предвижа съкръщение от 7 до 10%. И може би имате а, предвид тези 150 милиона, които споменахте. Може ли по-подробно по да а, кажете а, е, къде, а, къде се крият тези резерви за оказване на подкрепа на пазарите, които са в затруднено положение. <clears throat> Имаме съмнение дали може наистина да се използват средства от фонда за приспособяване към глобализацията. Малко ми се струва, че това са виртуални измерения, не реални измерения на финансовите средства. Парламента ще остане последователен в своята позиция. Ние представихме нашите изисквания. Не става въпрос за позицията на, на единични членове на Земеделската комисия. но и в пленарна зала много хора се изказаха в подкрепа на това да се запази земеделския бюджет, за да може да се отговори на предизвикателствата. Джордж Лайън. Е, Господин комисар, позволете ми най-напред да ви поздравя за това, че не отстъпвате от позициите си. Битката не бе лека. Наистина неколкократно парламентът настоява бюджета да се запази е, в реално изражение. Един от сериозните поводи за загриженост обаче у мен е, че ако се анализират числата и се съпоставят те с обемите от предходния бюджетен период 2007-2013 година, то а, някъде 50 милиарда имаме намаление по втората категория, около 40 милиарда по преките плащания – и това по съпоставими цени от 2011 година. Значи, е, болезнено ще бъде е, това коригиране. Да, имате 15 и нещо милиарда евро от нови е, източници, от другите средства, от другите фондове, макар и да не съм много сигурен как точно ще се освояват те. Но ако вземете кохезионната политика, там имаме реално замразяване. И, и ми се струва, че селското стопанство ще бъде най-засегнато от е, това. И още по-зле стават нещата, ако се вгледаме в разпределението по години. Ако вземем 2011 по втора категория е, към 2020 година се стига до 50 на милиарда, което е значително намаление. Преките плащания от 47 на 38, близо 20% съкръщение. Е, така че въпросът ми е, вие сериозно ли смятате, че преките плащания ще могат все така да се финансират безболезнено? Как ще, ще се справим с това? и, и, и, и при все това да удовлетворим новите държави членки в исканията им да получат повече преки плащания, да не говорим за още две нови държави членки, които се очаква да се присъединят междувременно. Като гледам как по години се намаляват сумите, просто не, не се връзва сметката. А, сега за новите пари, които влизали в системата, не знам дали ще могат да се преразпределят ежегодно сумите по категории. Вероятно си струва да поясните. А що се отнася до кризисния резерв на стойност от около 3,5 милиарда евро, как ще се разходва той? Ще имате ли пряк достъп до този резерв? Ще можете ли да освоявате оперативно тези средства? при необходимост от интервенционно изкупуване на пазара и съответно, ако не може ежегодно да се освояват тези средства, какво ще стане? Ще изчезнат ли или ще могат да бъдат прехвърляни? Е, новите средства за научно-изследователска и развойна дейност, разбира се, е, аз одобрявам. Особеният въпрос за Шотландия и за Франция, предполагам, предвид е, говедовътството в двете страни, е въпросът за 2,5 милиарда от фонда за глобализацията. Как точно ще, ще се прави това? Доколкото знам, от фонда за глобализация се изплащат само еднократни суми и за корекция. Какво значи това? Да им плащаме на занимаващите се с говедовътство, за да излязат от тази дейност ли, за да я модернизират ли? Не, не ми става ясно как точно ще го правите. Благодаря. Джеймс Никълсън има думата. Благодаря, господин председател. Аз също бих искал да кажа, че с огромен интерес изслушах е, господин комисаря. Е, дадох си сметка наистина, когато в началото се явихте пред нас през 2009 година, определено много се говореше за съкръщение на, на бюджета и тогава и аз е, смятах, че тези слухове са налудничеви, някакви там 25-30% кръщени. Аз пръв ще се съглася, обаче, че дяволът се крие в статистиката, когато говорим за бюджетен процес. Докато не установим какво точно става на място, няма да можем осведомено да, да е, формулираме бюджет. Вие добре знаете, господин комисар, всичко това и заслужавате поздравления поне за това, че сте неотстъпчив. А, инак, суровата истина, ако се върнем назад към миналото на общата сълскостопанска политика, е, е че е, е, всички дърпат от тази политика финансово. Е, за да, за, да, за да се финансират другите области на политиката на Европейския съюз, все се взема от ОСП. И, и, и ви питам аз, е, как е, ще гарантирате продоволствената сигурност? Знаете, това е въпрос, на който общественото мнение пръща особено внимание днес. При този бюджет, как ще гарантирате продоволствените доставки? И разбира се, бюджетът ще трябва да бъде балансиран. Да, но ще може ли да удовлетвори потребностите? Аз също, както и Джордж, приветствам това, че ще се е, финансира научно-изследователската дейност селско стопанство, една, една, една пренебрегвана до сега област. Що се отнася до фонда за глобализацията, любопитно ми е, както и преждеговорившите, да чуя какво ще бъде това? Бомбончето, с което ще бъдат залъгани е, говедовъдите, за да приемат е, договореността с Меркосур ли? Това ли ще бъде задната вратичка, през която ще се прокара Меркосурското споразумение или пък подобни с други е, външно-търговски партньори? Понеже, да знаете, господин комисар, нещата са ясни и, и ние няма да допуснем а, е, е, да връзвате ръцете на е, европейските животновъди, и да, да, да ги принуждавате всъщност да се съобразяват с конкуренция отвън, в случая от Меркосур, при продукция от внос, която далеч не отговаря на стандартите, които са приети в Европейския съюз. The flexibility between pillar 1 and pillar 2. Is this going to be for LFA? Is this going to be on the matching funding side? Сега, какво ще допринасят държавите, държавите членки? Е, е, как ще се опозотворяват средствата от втория стълб без съответното финансиране на държавите членки? Моля ви да, да, да доразвиете този въпрос. И накрая, е, във връзка с казаното от господин Дес, току-що. Е, той е, каза, че вие твърде скоро, вероятно, се впускате в твърде големи подробности. И ви питам, защо за Бога сте включили в бюджета тези прослути 30% по първи стълб за така нареченото позеленяване, е, за екологичните мерки? За какъв дявол ви е това? е въпрос можем да го отложим следващите 18 месеца, като си внесете проекто, актовете, Сега да залагате тази квота, 30%, за така нареченото позеленяване, е просто неприемливо и ще бъде крайно трудно да, да бъде прокарано, понеже след като се отвори дума за тези е, неща, е, непременно се стига до свръхбюрократизация, до нови щатни бройки в администрацията и в края на краищата до отнемане на средства от е, онези дейности, за които те са е, болезно необходими за прословутата продоволствена сигурност. Следващия оратор. Господин е, комисарио, аз искам да ви приветствам за този проекто документ, който ни представихте. през миналата година не беше толкова ясно какви ще са земеделските плащания и дали въобще те ще могат да бъдат запазени през тази година. Спомняме си за неофициални документи, които циркулираха и а, те изхождаха от 30-40% съкръщения. Така че като цяло може да сме доволни от а, това, което е постигнато с този документ. Финансовите финансовите средства не включва в себе си разходната част, по какъв начин ще бъдат разпределени тези средства, дали ще има вътрешно преразпределяне на средствата. Значи въпрос свързан с справедливо разпределение средства между държавите членки и от друга страна вътрешно преразпределяне на средствата в сектора на земеделието. За разлика от говорителя на, от НП, който току-що каза, че не е правилно още сега да се говори за 30% за зелени мерки. Тези зелени мерки бяха гаранция за това да могат да се запазят финансовите средства, да се постигне балансиране и за това, че на земеделските стопани ще се плаща, когато те ам, имат а, екологично земеделско производство. Имам един въпрос, свързан с а, стълбовете. Втория стълб го защитихме въпреки че от моя гледна точка щеше да е добре да се засили още повече втория стълб. И така, по втория стълб не може да се взимат средства от втория стълб, за да се вливат в първия стълб. Трябва да има съвсем ясна структура. Очаквам, в крайна сметка, тази тези земеделски а, реформи да доведа до това средствата да се влеят във втория стълб за подпомагане на, реги, на отделните региони. Програмата Лидер също е много важна. Такъв тип програми трябва да бъдат запазени и доразвити. Като разгледаме и другите средства, средствата за подпомагане в земеделието, добре е, че в земеделието се предвижат такива средства, но става въпрос и за следното. Къде отиват тези пари? Дали ще не смятам, че тук става въпрос само за това да се постигне баланс с Меркосур, ами че ще има и средства за развитие на устойчиво земеделие. Въпросите ми са същите като на другите колеги. Колко сигурни са фондовете за адаптиране към глобализацията? Това е един отворен въпрос. Как точно се използват тези средства? Как може да се причинат тези средства? Под каква форма? Трябва да има един механизъм в случай на възникване на непредвидени обстоятелства, да има някакви резерви. Обеден съм, че сме на правия път. И сега става въпрос за това как да се разпределят средствата, с които вече разполагаме. И в крайна сметка това, което ще предложи е, комисарят Барозо като проекто бюджет, ще е и същия бюджет, който ще бъде одобрен от държавите членки. Благодаря ви. Лоренцо Фонтана. E eh, Благодаря, господин председател. Благодаря ви, господин комисар, е, за експозето. Аз съм убеден, че сте положили максимални усилия да запазите бюджета на ОСП. Все пак съкръщения има и топката, както и вие казахте, е сега в нашия корт. Ние трябва да развием своята позиция и да я огласим. Радвам се, че ще се отделят средства от фонда за глобализацията, но бих искал също да получа повече подробности. Бъдещето на европейското селско стопанство, мисля, е, зависи от това. Нашето селско стопанство ще трябва да се справи с предизвикателствата на глобализацията и на световната конкуренция и нашите селски стопани вече изпитват сериозни затруднения в това отношение. Вие сте извършили отлична работа и, и все пак все се чуват, както винаги, гласове, че ОСП трябва да бъде финансирана с по-малко средства, че селското стопанство не било така важно, както на времето. Някои големи селскостопански производители вероятно биха могли да се изнесат на друго място. Но някои от моите близки познати, е, дребни селскостопански производители, е, е, изпадат в неконкурентно положение предвид високите си цени. И вероятно с основание се съмнява, че някой е тръгнал да руши европейското селско стопанство. Надявам се да опровергаем тези слухове. Господин Робикс, благодаря, господин председател. Присъединявам се към колегите, които заявиха удовлетвореността си от срещата с вас. Вие често сте наш гост. Винаги разговаряме в дух на откровеност. И все пак аз стигам до извода, че колкото по-скоро стигнем до онзи момент, в който да спазим е, поетите ангажименти и е, да ги обезпечим финансово, разговорът няма да стане достатъчно сериозен. И в тази връзка аз ви питам, господин комисар, как да обясня на гласоподавателите си в Латвия, че получават най-низките относително преки плащания в целия Европейски съюз. Ние сме на 27-о място по размер на преките плащания. Много говорим, че тези плащания трябва да се изравнят, да, да, да, да, да бъдат компенсирани у нези, които все още са на опашката. А аз чета тук, че към 2020 година латвийските фермери ще получават едва 52% от средния обем плащания е, за Европейския съюз. Как да обясня това на моите избиратели? А да не говорим за отзвука в латвийския печат. Значи какво? И ние да си спазим ангажимента на 52% ли? От нас се иска, а, а, а какво ни се дава? Много от е, бюджетните е, позиции, е, разбира се, подават на преразпределение. И да, това, това го знам, това е възможно. Може да се прехвърлят средства от една бюджетна позиция в друга, но, но край на кращата абсолютното изражение на финансирането явно не достига. Не бива да забравяме, че ОСП и селско стопанство като такова е, са сред най-важните е, елементи, е, които спояват Европейския съюз. Не можем с неизпълнени обещания така да подронваме авторитета и доверието в Европейския съюз. Аз наистина се надявам заедно да се умеем да подобрим поне до някъде положението. Благодаря. След този първи кръг изказвания, нека чуем господин комисар. След това ще проведем още един кръг. Благодаря. Ще се опитам да отговоря на зададените въпроси поред. казахте, че ОСП е единствената политика, за която са орязани финансите, но подобно е положението и в политиката на сближаване. Става дума за едно замразяване на средствата. Много внимателно съм прочел доклада на парламента, където се казва, че трябва да се запази бюджета на ОСП, без да се дадат подробности, без да се отчита инфлацията, без да се казва как трябва да бъде изчислен този бюджет. Става дума за изменения, които не са прияти. Комисията отчете това искане на парламента, както за политиката на сближаване, така и за ОСП. От една страна имаме 50 милиарда по съпоставими цени, и е, е, инструм, инструмента за инфраструктурата за свързване на Европа, обединяване на Европа, нали, създадохме след това връзка между а, а, този а, бюджетен лик за свързване на Европа. Няма да влизам в подробности, но ако погледнем сумите за сближаване, за кохезия и за ОСП, трябва да се каже, че е използван същият метод. А, значи става дума а, при общите предвидни бюджетни кредити ОСП остава да бъде на първо място а, по а, това, което се отделя като средства. Тоест а, няма никакво разместване в приоритетите. Колкото до зелената книга, продължавам да възнамерявам да а, финансирам а, тази работа и а, бюджетните кредити, които ще имаме а, по, този, а, по, по това перо, ще има възможност да изпълним тази задача. В нашето съобщение, в някои подробности се опитахме да покажем това, че ОСП е една политика, която е отворена и към други области – и тя в никакъв случай не влияе отрицателно върху други области, например околната среда, измененията в климата, а, не, нещо повече. Вместо да атакувате а, комисията и да казвате, Ама вие не, сте, не взимате предвид едно или друго, стратегията за 2020, например, както многокрайно вече се каза, ОСП една политика с много отраслово въздействие в редица отрасли. И ние имаме амбицията да реализираме определени цели, дефинирани в стратегията за 2020 година. От една страна ОСП трябва да осигури продоволствената сигурност, от друга страна да допринесе за изпълнението на целите на до 2020 година стратегията. Значи това е подчертано в съобщението, без да се влиза в някакви големи подробности. Същото се отнася и до така наречената политика и средства за позеленяване. Целта остава непроменена, да не се отива към по-голяма бюрокрация, но трябва да се изпълни това, което е предначертано. Не става дума за разпределението между трите членки. В бюджетната рамка, в бюджетната перспектива, нямате подобно разпределение, то ще бъде направено при реформата на ОСП. Какви ще бъдат сумите за първия и за втория стълб, се знае, но казва се, че ще има възможност в определени условия да има прехвърляне на средства от един стълб към другия, за да не сме абсолютно сковани в това, което се предлага като средства в законодателния процес, когато усъвършенстваме това, което предвиждаме, да имаме, възможност за да известна гъвкавост. Не искахме да си вържем ръцете от нито нас, комисията, нито от нас, в съвета и на парламента при тези преговори. Това не е гъвкавост, която ще бъде представена за винаги на страните членки, а да прехвърлят средства от единия стълб в другия. Много ясно ще бъде за всяка страна членка в законодателният пакет, всяка страна какво има право да прехвърля. Оставихме тази възможност, за да можем когато да преговаряме, да имаме по-голяма гъвка, когато преговаряме по законодателният пакет. В предложенията, които ще ви направим, ще ни се иска да имаме тази гъвкавост. И след това можем да решим едно или друго, в зависимост от нуждите. Това беше моето намерение. Фондовете, които ще се освободят при фиксирането на определени тавани, да могат да бъдат прехвърляне било по първия, било по вторият стълб. Имаме нужда от подобна гъвкавост и затова беше включено това изречение, за което става дума. В такъв случай не става за някаква гъвкавост един път за винаги. Тази гъвкавост ще приключи след като бъдат взети решенията за преустройството на ОСП. Как ще се активира този е, резерв? Ако сте прочели внимателно текста, там изрично е казано, е, че тази сума ще бъде използвана със същата гъвкавост, каквато имаме за намесата на комисията, интервенцията на комисията в случай на криза. Е, тоест много бързо мобилизиране на средствата, както това се прави сега в ОСП, когато е необходимо с използването на много бърза експресна процедура, която е, не предполага бавни, тежки бюрократични решения. Защо е важно да имаме такъв е, резерв, който да се използва в случай на пазарни кризи? И тук се включват и преките изплащане и други пазарни механизми. Почти всяка година имаме количества по първия, суми по първия стъп, които остават неусвоени, тъй като не е имало пазарни условия за това. Не е имало е, кризи, примерно, пазарни. И затова се получава от година на година е, съкръщаване на разходите по първия стъп и, и остава е, отвън, ако може да останем впечатление, че имало прекалено много средства и не, не са могли да бъдат установе, освоени това съвсем не е така. Естествено, като няма криза, няма да бъдат използвани парите. Когато има, те трябва да бъдат на разположение. По преките плащания ще имаме абсолютно определени суми. Знаете, за плодовете, за лозарството, за зеленчуците сумите са строго определени, а за останалото има така плуващи, гъвкави суми, които се използват, когато възникне нужда от това. Те ще бъдат е, отделени е, от е, съответния бюджетен ред и ще бъдат предоставени за забеделието. Знаете, че все по-често се сблъскваме с пазарни кризи, които се дължат на санитарни причини. Ако този подход ще ни помогне да преодоляваме тези трудности тези суми ще бъдат използвани по гъвкав и бърз начин. Но ще могат бързо да бъдат мобилизирани за тези цели. Както и за фонда за приспособяване към глобализацията, вие питате как ще използваме този фонд. Ясно е, че са необходими законодателни уточнения, за да знаеме подробностите, как, при какви обстоятелства и по какъв начин ще използваме средствата от този фонд ще излезем с подобни, подробни разяснения. Защото е необходимо, е, необходимо е и законодателство да се приспособи към това. Но уверявам ви, господин Николсън, че моята позиция по отношението по отношение на международните преговори във връзка с земеделието не се е променила ни най-малко. Тези преговори могат да бъдат свързани с фонда за глобализация. Съвсем не значи, че ако ще използваме фонда за приспособяване към глобализация, трябва да бъдем по-гъвкави при тези преговори. Съвсем нямам подобно намерение. А, ако стигнем до недобри споразумения, те това, този резултат няма да може да бъде, да бъде компенсиран при използване на фонда за приспособяване към за глобализацията. Съвсем нямам подобно намерение. Но има нещо друго освен преговорите по търговските споразумения, приходите на земеделците се влияят от общото положение на международните пазари, от колебанията в цените, от спекулациите в тази област с селско-стопански произведения. И в нашия бюджет ние нямаме нито правна база, нито съответни бюджетни редове, с които да отговорим на тези флуктуации в рязки скокове нагоре и надолу в международните цени. Така че, когато ни правим правната регламентация, трябва така да, да мислим не само за обощетенията за тези, които са пострадали от тези флуктуации на цените. Именно затова тук не сме, се ограничаваме само до търговските споразумения, а гледаме по-широко на този въпрос. Господин Лайн, обясних, че според мен и след сметките, които съм направил, ако погледнете политиката за сближаване и ОСП, без е, инструментът Connecting Europe, инструментът свързване на Европа, е, сметката е за същата. поради фактът, е, че взимаме е, определени разходи от е, първия стълб, виждаме какво ни е необходимо по текущи цени. тук 1 милиард, милиард, 1 милиард, 9 милиарда и 600 милиона. като отчитаме тази инфлация от 1% за първия, по първия стълб отделихме необходимите суми и ги прехвърлихме по друг бюджетен ред. А по този начин можахме да отговорим на нуждите. По отношение на фонда за кризисни ситуации, фонда за приспособяване към глобализацията, казах необходими са правни уточнения за това как те ще бъдат използвани но а, бюджетната рамка предвижда известна гъвкавост, която ще ни позволи да използваме средства а, и за други неща в рамките на общата селско-стопанска политика. Сега, как бюджета а, гарантира продоволствената сигурност? Много въпроси бяха зададени по, по този въпрос. ОСП трябва да намери своето място в законодателния пакет, който ще предложим. Примерно горивото. Необходимо е да сме сигурни, че ще имаме достатъчно гориво, ако искаме да направим нещо. И Подобно на това, законодателството на ОСП е нещо като неговия мотор. Трябва да намерим най-подходящото и достатъчно гориво за този мотор, за да може той да работи. Тоест трябва да запазим средства, заделим средства за преки плащания. Тук е, трябва да добавя, че са необходими и нови бюджетни редове за отчитане на въздействието на глобализацията. Факта, че можахме да запазим бюджета на втория стълб, показва, че ние се стремим да, да реализираме целите, които бяха дефинирани в нашата програма. Казах вече, че се пазим да не навлизаме в излишни подробности във връзка с реформата на ОСП в финансовия пакет даваме само елементите, които а, а, показват как подхождаме към ОСП и как ОСП може да отговори на целите, заложени в стратегията 2020. Като си оставяме, както вече казах, възможност за преговори по законодателния пакет господин Райслинг, втория стълб. Именно за това включваме сумите за втория стълб, за да сме сигурни, че ще се запази съотношението между първият и втория стълб. И ще кажа, че трансферите между първия и втория, или от първия към втория, или от втория към първия, това е именно онзи марш за маневриране, който ние искаме да имаме. Е, не става дума за гъвкавост, пак ще повторя, която ще бъде предоставена за винаги на страните членки. В законодателния пакет много ясно ще определим а, а, съответните бюджетни а, средства по един ред и по другия стълб. бюджета за научни, научна и развойна, научно и развойна дейност. Говорих вече за правната основа, говорих за европейското партньорство за иновации. Ще има и наръчник за приложението на тази инициатива. Това ще бъде програма, която ще бъде управлявана на европейско равнище. И в бъдеще ще направим и законодателни предложения в този смисъл. На господин Фонтана ще отговоря така. По начина, по който комисията вписва, показва как се вписва ОСП в европейския бюджет, това показва, че съвсем не става дума за някакво унищожаване на европейското селско стопанство. Абсолютно ясно е, че ОСП остава приоритет за Европейската комисия. и това остава наша първа бюджетна а, цел, въпреки че положението не е лесно. Ние имаме една общностна политика с един съответен общностен бюджет. Мисля, че това е напълно ясно на всеки, който познава нашите предложения. За преките плащания за някои страни. Тук ние в никакъв случай не определяме какво ще е разпределението на тези преки плащания, колко ще бъдат за Латвия, колко ще бъдат за други страни. Това е въпрос на законодателният пакет, не е, не е цел на финансовата перспектива. Това е законодателен въпрос, който ще бъде решен с законодателния пакет. Благодаря, господин комисар. Мисля, е, че вече Отговорихме на редица от въпросите, засегнахме много от темите. Имам 21 души записани за изказвания, така че моля ви, бъдете кратки. Елизабет Диего има думата. Благодаря. Ще се опитам да съм кратка, господин председател, господин комисарио. Във вашите отговори отговорихте на отделните въпроси. Искам да се спра на две неща, които искам да подчертая още веднъж. Първо, <clears throat> отношението между първи и втория стълб, преразглеждането, което ние подкрепяме а именно какви селскотопански мерки са били предприяти в отделните държави членки. Това е важно, за да няма дискриминиране на държавите членки на земеделските стопани. На европейско ниво също трябва да има а, повече мерки, свързани с наблюдението. Сега, за регионите и страните, които не, не получават средства от структурните фондове, за такива страни и региони е, е важно е, да се предвидят средства от втория стълб. И в тази насока СП е много добро а, разрешение на а, този спорен въпрос и проблем. Сега, а, няколко неща бяха казани по отношение на двустранните преговори. Искам а, също да ви кажа, че имаме проблем в тази област. Радваме се, че вие обръщате внимание на проблема. Но искам да подчертая, че нашите опасения не са обосновани. И се питам, каква част от земеделската политика се жертва на масата за преговорите. Така, трябва по този въпрос да се водят преговори. По отношение на финансовите рамки. Вие преговаряхте колкото можахте. Не сте постигнали това, което искахме, но сте постигнали повече за някои държави членки, които не разполагаха достатъчно средства преди. Казвам ви, за мен лично, както и от името на много други ще кажа, че ние ще се борим за този бюджет и приемаме аргументи само, които се продават добре. Благодаря, Стефан, и след това съметник председателя. Благодаря, господин председател. Първото, което искам да кажа е следното. Всички сме съгласни, че преди всичко трябва да избегнем катастрофа. И това е нещо положително. Но като парламентаристи, като, като комисия по земеделието, трябва да кажа, че битката за бюджета не е свършила. Това, което ни очаква, е по-нататъчен натиск за намаляване на бюджета за ОСП. Значи, е, става дума за битка за бюджета. А, трябва да кажа, че комисията като че ли не е достатъчно бойка по този въпрос, като се остави на страна приносът на комисаря, който отговаря за селското стопанство. А, трябва да погледнем нещата, реалността в очите. А, очевидно е, че има намаляване на фонда за кохезионния фонд, за фонда за сближаване, фондовете за сближаване. Тоест, съществува един глобален бюджетен проблем, и той засяга селското стопанство. Значи, до сега сме избегнали катастрофата, нека да бъдем благодарни на господин комисара, че е избегнал катастрофата. А, но ставаше дума за мотора и за неговото гориво. Тук обаче има един проблем малко с фонда за приспособяване към глобализацията. Това е фонд за приспособяване. Вие казвате, че имало не знам си колко милиарда които могат да се използват. Примерно 3 милиарда потенциални е, средства. За, примерно да решим, че може да използваме 70% от тях. Но нека бъдем съвсем ясни по този въпрос. Какво може и какво не може да се направи. остава въпросът, можем ли да се ангажираме днес да използваме една минимална политика за необходимите запла... запаси, продоволствени запаси, които ще ни дадат сигурност. Това е много важен въпрос. Много важен въпрос. По въпроса за кризите, разбрах за какво става дума. Трябва да запазим един механизъм, който да даде възможност да оперираме. Защото трябва малко повече да предогаждаме нещата и а, е, да се опитваме да а, е, ги предотвратяваме. И накрая много добре чух какво казахте по въпроса за а, е, мотора. По въпроса за таваните, парламентът беше, парламентът беше съвсем ясен. 400 гласа за. Така че да може да, да, да се започне нов процес на модулиране. Благодаря. Благодаря за това, което сте направили. Благодаря за битката, която водите и ще водите. Благодаря, господин председател. Трябва да призная, че съм много разочарован, когато нещата опредо ОСП и бюджета. 2004-2005, когато подготвяхме многогодишната финансова рамка за 2007-2013, ситуацията в земеделието беше много по-добра от сегашната. Нямаше криза, имаше свръхпроизводство в много сектори, имаше прекалено много производство на захар. И имаше прекалено много всичко. И а, никой тогава не се замисляше е, за а, сигурност на доставките и продоволства на сигурност. Обаче, когато а, започна първата криза, продуктите станаха все по-скъпи. Сега ситуацията е съвсем друга. Има големи предизвикателства, трябва да се гарантира продоволствената сигурност в Европа и вместо се представя помощ на земеделското стопанство, се съкръщава помощта за селското стопанство. Не мога да разбера защо се случва така. Земеделие, финансирано по този начин, не може да се изправи пред предизвикателствата, не може да се справи с тях. Не разбирам наистина защо се получава така друг е, въпрос. Разпределението на средствата между новите и старите държави членки не става въпрос само за нови и стари. И има е, големи различия в плащанията. Това е, в големи различия в плащанията, които предлага комисията. Може би това изравняване, не изравняване, а премахване на различията. Каква е, какво е правното основание за това? Дали се прилага Лисабонския договор? дали има равнопоставено третиране на всички държави членки на Европейския съюз или има някоя стран, странна а, математическа формула, определяща 19% разлика. Какво е правното основание за, за всички тези изчисления? Е, и защо е, защо се провежда една земеделска политика, която подкрепя богатите, не подпомага бедните? Аз се противопоставям на такъв тип политики и действия. Благодарение на всички, на такива действия, тези, които имат много, имат, получават все получават още повече, а другите, които малко, получават все по-малко. Това е неприемлив, господин а, комисарио. А, госпожа Патрао Петеш. Благодаря, господин председателю, господин комисарио. Благодаря за вашата а, готовност а, да започнете разговори с Европейския парламент. Така, проекто бюджета за земеделието. Предвижда се 10% намаление на средствата. Днес ни се казва, че а, трябва да се придържаме към, че, че ще се продължи придържане към а, стария бюджет, като се привлекат финансови средства от други сектори. Обаче аз имам известни съмнения относно това, което беше казано от вас. На първо място ще кажа следното. Какви са а, конкретните мерки, които се обмислят в момента, така че да се да се влуши а, ситуацията. Тук говорихте за разпределяне на средствата. Как може да се постигне една по-справедлива ОСП? Как могат да се премахнат неравновесията? не става въпрос само за преките плащания, те ще бъдат запазени. Това беше казано. Но дали те, е, всички тези 10 отговарят на нашите очаквания в комисията, това стои под въпрос. Знаем, че са необходими фондове, които да заделят средства за оказване на подкрепа на най-отдалечените региони. Имаме нужда от повече средства, обаче, например, за справяне с негативните въздействия от прекратяването на квотите. Благодаря, господин комисарио. Бихте ли отговорили на тези конкретни въпроси? Имате а, думата. Господин а, председателю, уважаеми господин комисарю, първо искам а, и аз да ви поздравя за постигнатите резултати от сътрудничеството ви с парламента. Ние почти успяхме да запазим фондовете за а, земеделската политика на досегашните им нива и че ще има допълнителни средства, които ще са в други раздели. Въпреки това, аз искам да ви кажа колко шокирани са земеделските стопани. Те са шокирани от калкулиране, от начина по който се калкулират преките плащания. Такива оплаквания имаше от Естония и от Латвия, чухме ги и днес. А, значи всички в Европа са шокирани. Да, а, вие сте прав. Не е ясно а, казано а, какви ще са средствата предоставяне на отделните държави и членки, но нашите земеделски стопани са добре образовани и те също могат да смятат. Те могат да изчислят какви ще бъдат техните преки плащания възоснова на тази формула. И предложението за изравняване в размера на трета в хода на 7 години, дали това ще доведе до запазване на конкурентоспособността на равните условия и така нататък. На 18 ноември комисарят заяви, цитирам, да се гарантира, че помощта за ОСП е балансира и справедлива за всички земеделски стопани и за всички държави членки. Ние приемаме предложението на ДЕС и депутатите ясно заявиха, че всяка държава членка трябва да получава фиксирана сума като процент от директните плащания. От показателя за директните плащания. Значи имаше предложение от комисията и след това латвийските фермери дори и през 2020 година, което е 30 години след падането на желязната врата, ще продължава да получават една трета от регионалните плащания в сравнение с това получавано от техните холандски колеги, например. Тези страни, които днес получават само 30%, ще трябва да е, започнат с традиционния период най-рано 2014 година. Трябва да гарантираме, е, че реформите в ОСП отговарят на е, целите на тази политика и ще са основополагащи е, за е, справедлива конкурентоспособност в е, земеделското стопанство. Ако обичате по-накратко, казва председател, иначе комисарят няма да има възможност да отговори. Господин Папастамкос има думата. Благодаря, господин председателю. Господин комисарю. Информацията, която се съдържа в изложението, се тълкува по много различни начини има затруднения при изчисляване на плащанията и трансферите. парламента поиска замразяване на плащанията на нивата от 2012 година, 2013 година или се запазят тези от 2011, някакси нещата са неясни. Ние също правим изчислението в парламента и, и стигаме до различни суми. Както колегите казаха, ние не сме достатъчно доволни от това, което се а, съдържа в документа. Очакванията ни бяха по-високи. Ние сме наясно, че беше отбелязан напредък, напредък в сравнение с информация, която се съдържаше в неофициалния документ. Резултатите обаче показват, че парламента ще продължава да ви подкрепя да подкрепя вашата позиция, за да може да я прокарате в колеги, колегията на Европейската комисия. И така, накратко, няколко неща. Аз също съм загрижен а, за някои неща, които бяха споменати от а, колегите. А, някои аспекти са свързани с фонда за приспособя... приспособяване към глобализацията. Има фонд, част от този фонд е предвиден за промишлеността. Как обаче този фонд ще може да се използва и за земеделието? как фонд, как средства от този фонд ще се използват за хора, заети в земеделието. Аз мисля, че чух 8 милиарда евро, които бяха споменати, когато вие говорихте. А, дали а, те са 8 милиарда или 2,5 милиарда, както аз ги видях в а, финансовите а, прогнози. Това е важно, защото те представят едно правно основание. Е, господин Папастамкос, една минута. Благодаря, господин председателю. Началният песимизъм по отношение на финансовата рамка не беше оправдан. Мисля, че предложението на комисията е една добра основа за преговори. Сега възникват редица въпроси обаче. Дали имате намерение да вървите нагоре, т.е. да се повишават исканията за общата сума за бюджета, и в такъв случай нашата комисия безспорно ще ви подкрепи. Ако не е така обаче, мисля, че ще се получи така едно малко разногласие в нашето обичайно сътрудниче, добро сътрудничество. Колкото до използването на фонда за приспособяване към глобатизацията, разбирам, че е, това е нещо, което комисията предлага в, е, в, в рамките на преговорите с а, е, трети страни. Тя предлага да се прехвърли, а, прехвърлят а, сумови, суми, да се прехвърлят суми къ, за социални нужди. Дали това ще бъде наистина така? Благодаря. Господин комисар, от вашето изказване разбирам, че сте доволни от предложението на комисията. А дали с това разговорите приключват? Ако това е така, ние бихме били умерено задоволени. Но аз разбирам, че това е само началото на преговорите. Какви са вашите намерения господин комисар, като се има предвид, че мнозина, включително и Барозо, казват, е, че бюджета за ОСП ще бъде а, съкратен в резултат на окончателните преговори. И е, как, каква възможност за гъвкавост господин комисар, в светлината на тези намерения? Това първо. А, и второ, бих искал да кажа, че предложението, което вие представяте, относно гъвкавост между първият и втория стълб е много интересно. Мисля, че това е една много добра идея. Би било добре обаче да знаем малко повече за това как точно ще става това и до каква степен тази гъвкавост ще може да бъде използвана, когато страните членки планират бюджетите си за следващия бюджетен период. Колкото става дума за фондът за финансиране на иновациите, научните изследвания, развойната дейност, мисля, че това е много добра идея. А Европейският съюз, Европейското селско стопанство се нуждае от нещо подобно. Би било добре да научим повече подробности във връзка с това предложение в бъдеще. И трето, искам да попитам. Комисията направила ли е някакви модели е, някакви е, прогнози възоснова на тези предложения. Когато през 2013 година приключи сегашната финансова рамка, земеделците ще получат някакви конкретни суми. Те ще знаят ли какви ще бъдат е, конкретно тези суми? Кои от тях ще бъдат за развитие, кои ще бъдат по други направления? Как ще изглеждат нещата през 2014? Това, което земеделството ще получат, ще бъде ли сравнимо с това, което получават сега или ще получат много по-малко средства? Благодаря. Секерески, първо. Дами и господа, съвсем не може да считаме за успех запазването на бюджета на същото равнище. Напротив, това е провал. Защото ние имаме нови нужди, нови е, е, конкретни цели, нови задачи е, в рамките на ОСП. Тоест, да кажем, че ние сме доволни, защото бюджета остава на същото равнище, това би било абсолютно неправилно. Тоест, в нашата комисия трябва да помислим как да се борим за нашия бюджет. Мисля и виждам, че много от колегите ще ме подкрепят. трябва да помислим как да се разпределят наличните средства. И преди всичко как да постигнем увеличаване на бюджета. Защото една от целите на ОСП, това е равнището на доходите на земеделците. Това е едно. От друга страна, кохезионната политика. Каква е нейната цел? За какво се използва тя? Земеделските райони не трябва ли да използват средствата, които се отпускат за сближаване? Според мен, кохезионните фондове трябва да се използват абсолютно от земеделските райони, както от всички останали райони. В противен случай, нашите стопани ще се окажат в много неблагоприятно положение. Сега да кажа нещо за дребните стопанства. Кризата доведе много от тях до състояние на бедност и ние продължаваме да орязваме средствата. И накрая искам да попитам – не трябва ли да предложим политиката да не се казва обща селско-стопанска политика, да се казва обща политика за селско стопанство и околната среда. Защото тези неща са много тясно свързани. Защото не може да решаваме проблемите, примерно стана дума тук за Меркосур, за сметка на селското стопанство в Европа. Трябва да бъдем по-активни в своите политически групи. Трябва да бъдем по-активни в националните си делегации. Благодаря. Благодаря, господин председател, господин комисар. Искам да кажа, че вие много добре защитихте нашите позиции за това, че спечелихте в някои от битките. Ние не можахме да прокараме всичките нашите искания в доклада СУРЕ. Съвсем съм наясно, че че ви е се противопоставихте е, на, на, на данните и цифрите, предоставени от бюджетния комисар господин Левандовски. Е, имаше информация, която изтече в е, медиите. И всичко това показа колко спорване е този земеделски бюджет. Въпреки това ние представляваме на земеделските стопани, както и вие ги представлявате, ето защо за нас е много важно да има адекватен земеделски бюджет е, в бъдеще. Е, тези 30% предвидени за първия стълб е, в проекто бюджета по този начин ще се инвестира в държави членки, които са ръчители до сега на средствата от втория стълб това ще е проблемно за в бъдеще. Господин Хъслинг говореше за тези зелени мерки по, първа, по първия стълб. Питаме се колко успешни колко успешно са били приложени програмите по втория стълб през последните десетилетия от държавите членки. Сега, относно а, отдалечените региони и регионите в а, неравностойно положение. Сега се обсъжда въпроса дали тези региони да не бъдат прехвърлени в първия стълб. Ще се радвам, ако дадете някакви, някакви конкретни предложения по този въпрос. Тук смятам, че трябва да призовем и господин Левандовски да дойде тук сред нас и да обясни неговия бюджет. Кожа Неделчева. А. Благодаря. Eh, и така, тук стана въпроса за предложението за бюджета. Не приемайте изказванията на, на колегите като а, нападки, а по-скоро като насоки, като препоръки. А, ние седим в една и съща лодка, така че трябва да си помагаме. А, предложението има положителни и негативни страни. Е, този въпрос беше засегнат и в по... по-ранни дискусии в нашата комисия. Е, не е съвсем ясно дали е, новите инструменти са правилната реакция на кризата. Трябва да се започне от някъде, трябва нещата да се задействат. Друг въпрос е дали съветът единодушно ще приеме тези и одобри тези инструменти. И ако тези инструменти се окажат неподходящи, те трябва да бъдат променени. Не можем да отричаме, че по стълба за преките плащания съществува и е предвидено ограничение на средствата, така че по време на преговорите трябва да се опитаме и да спечелим. Да, първоначално са предвидени съкръщения, но все пак все пак погрижат се за, за това да не се стига до допълнителни съкръщения. Е, ние ви оказваме е, съдействие, разбира се, това го доказахме в пленарна зала и с доклада ДЕС и чрез работата на нашата комисия. Ние искаме е, да се провежда една устойчива ОСП. Време е за това. Благодаря, господин председател. Господин комисар, аз също бих искала да Ви благодаря за, за презентацията и да Ви благодаря за усилията, които продължавате да полагате, за да може да запазим ниво на бюджет на общата селскостопанска политика, който всъщност максимално да ни позволи да се доближим към амбициозните цели, които си поставихме. Имам четири въпроса. Първият ми въпрос е свързан с новата ОСП, която ще бъде по-справедлива според политическите линии, които... При запазване на сегашния бюджет ще се умеем ли да намалим максимално разликите в директните плащания в различните страни членки? Надеждите на селскостопанските производители от новите страни членки са насочени към вас и най-вече това ще стане ли от 1 януари 2014 година, а не от 2016, както е записано в част от сегашните текстове. Вторият ми въпрос е свързан с това дали бюджетът на реформата на ОСП се съгласува с бюджета на другите политики на Съюза. Ние тук говорихме за Кохезионния фонд, чухме Вашия пример за научните изследвания. Интересуваме регионалната политика и по-точно Дунавската стратегия. Втората ос в Дунавската стратегия е изцяло посветен на развитието на селските райони и опазване на биоразнообразието. Смятам, че Вие трябва да имате много силна роля в тази политика. Третият ми въпрос е свързан с ситуацията в пчеларския сектор. Бих искала да Ви попитам дали Комисията обмисля да задели достатъчно средства за този сектор и каква е изобщо възможността да бъдат въведени плащания на пчелно семейство след 2013 година. Знаем, че на този етап това не е възможно, но пчеларите в Европейския съюз са отчаяни а този сектор е наистина важен за земеделието и биоразнообразието. И свършвам в четвъртият си въпрос. Фонда за глобализацията. Имаме сегашния фонд за приспособяване към мондиализацията, но знаем, че е в част от страните поради административната процедура и многото време, което отнема, той е практически неприложим. Моля ви и се обръщам към Вас да вземете гаранции, така че новият фонд, който е един прекрасен инструмент сам по себе си, да бъде реално приложим за всички страни членки в кратки периоди, за да може да изпълни целите си. Благодаря ви. Eh, eh, Господин комисарио, вие много добре познавате земеделските политики в новите и старите държави членки и а, този бюджет, който ни представят, със сигурност не е любимия ви бюджет. И така, комисията говори за дългосрочно замразяване, обаче тук става въпрос за минус 11%, дори и повече през октомври или когато и да излезе съобщението, трябва да се изясни въпроса с тези 30%. Те не се припокриват с съкръщенията, които са предвидени. На следващо място. Когато говорите за гъвковост между стълб 1 и стълб 2, дали това е началото на ренационализирането на ОСП. Това ще е един опасен прецедент. Знаете а, какво се случва с опасните прецеденти в Европейския съюз. Когато говорите за фонда за приспособяване към глобализацията, това а, може би е погрешен инструмент ние получаваме тези 2,5 милиарда евро като допълнение, но според споразумението пък се съкръщава голяма част от средствата. Следващия оратор. Euh, Микрофона господин Дантен. Най-напред, господин комисар, аз бих искал да ви благодаря за извършената работа. Е, наистина, ние си даваме сметка, че пътят до сега бе дълъг, даже твърде дълъг е, и ако хоризонта все още не е много ясен, той поне е близък. Два въпроса. Първият е за връзката с Кохезионния фонд. Знаете, преди известно време вие подехте инициатива с други комисари е, отправихте едно общо писмо до председателя на комисията. Как е, ще се отрази е, тази ваша инициатива в бъдещия бюджетен процес? Вторият ми въпрос е по-скоро от отраслов характер. В собствените приходоистичници е включен такъв, свързан с отглеждането на захарно цвекло. Политиката, която действа, до някъде ограничава приходите на този сектор. Бих искал да чуя повече от вас за намеренията ви. Благодаря ви, Мишел, господин Калиновски, след това господин Яр. Благодаря, господин председател, господин комисар. Средствата за общата селско-стопанска политика са едно нещо. Разпределението между различни задачи и цели в рамките на ОСП, както и между държавите членки, е нещо съвсем друго. И откровено казано, вторият въпрос е за мен по-важен по-настоящен, понеже никой не иска да бъдат намалени бюджетните средства за ОСП. Това е ясно. Е, позовавайки се на е, съобщението на комисията от ноември миналата година, нека припомня, е, там бе ясно заявено намерението да се сложи край на историческо сложилото се разпределение на преките плащания и да бъдат въведени обективни критерии. Къде са, питам аз, тези обективни критерии? 33%, 19% от а, средните плащания. Това не може да бъде обективизъм. Обективният критерий а, отразява определени ясни разлики в обстоятелствата. Господин комисар, според предложението на комисията, разликите ще бъдат от 140 до 500%. Е, полските е, земеделци, португалските, испанските, австрийските, е, шведските, британските ще получават подкрепа в размер на 200-250 евро на хектар как да се конкурират с онези, които получават над 400 евро на хектар. Ако това ще се запази, нека престанем вече да приказваме, че е, конкуренцията в селското стопанство била поставена на равноправни начала. Знаете, уж всички били равни, някои се оказват по-равни. Господин Яр, след това господин Бове. Е, благодаря ви, господин председател. Искам да ви благодаря, че вие се борихте за този бюджет за, за земеделието. Първият ми въпрос е свързан с политическата аргументация и за фактите на място. Вие казахте, че а, трябва да потвърдим, а, че този бюджет е успешен. Обаче ние разглеждаме нещата по друг начин. А, това, което ще се получи през 2013 и 2014 като средства. 2013 първи стълб 46,6 милиарда евро. 2014 това ще са 2,3 милиарда. Получава се намаление от 40 евро на хектор. Така, земеделските стопани трябва да видят точно какво ще получат. Трябва открито да се говори по този въпрос. Дали сметката ми е а, крива или има разлика между политическата и фактическата аргументация. Ако съм си объркал сметките, ще се радвам да е така. Следващия ми въпрос има следния проблем. Държавите членки не приемат нашия бюджет. Те искат да предоставят по-малко средства, отколкото са необходими. Държавите членки искат да отклонят нашия бюджет. И ако има съкръщения, от ваша гледна точка те трябва да бъдат предприяти. На трето място, присъединяването на нови държави членки ще е, получим ли допълнителни средства или те трябва да бъдат предвидени в бюджета. И четвърти последен въпрос. Кога ще изготвите е, конкретни предложения е, за дегресивния характер на директните плащания и за таваните? Чузебове. Oui, je vais essayer d'être court. Ще се опитам и аз да бъда кратък, понеже времето напредна. Първо една забележка. Вярно, комисарят се е борил за бюджета, се е направил и всичко възможно предвид обстоятелствата, в които е поставен. Проблемът, пред който сме изправени днес, обаче, са отношенията с съвета. А съветът не е най-добрия съюзник на ОСП, имайки предвид различията и националния егоизъм вътре в съвет. Вторият проблем е, че днес от нас се иска бюджет при бюджетни ограничения в рамките на 1% от брутния национален доход. А броят на финансираните позиции нараства. И би трябвало да насочим вниманието си към собствените приходоисточници на този бюджет. Как бихме могли да осигурим собствени приходоисточници на ОСП? както бе на времето, преди 1992 година. Можеше да се стигне до близо 60% от бюджета на ОСП от собствени приходоисточници. И най-вече е, от е, сборовете по границите. Трябва да помислим е, по този въпрос. Колкото са по-амбициозни целите ни в европейско равнище, толкова повече ще се ограничава бюджета на ОСП ако не привлечем собствени приходоисточници. И в тази връзка два въпроса. За научните изследвания, да, това е много интересно. Научните изследвания в селското стопанство за първ път ще се финансират от бюджета на Европейския съюз, но те трябва да бъдат свързани с приоритетите на ОСП трябва да има съгласуваност, така че тези нови бюджетни средства да способстват за позеленяването, така наречено, мерките за опазване на околната среда, противодействие на климатичните изменения и прочее. И на второ място, всички казаха за този прословут фонд за глобализацията. Ако се съберат спешните мерки плюс глобализационния фонд, ще стигнем до 6,3 милиарда евро. И тук основното, което трябва да имаме предвид, е, е въпросът за себестойността на продукцията. Гласувахме е, моя доклад, в който се казва, че е, селскостопанските производители не могат да плащат свръх производствените си разходи. Тоест не, и не биха могли да продават под тази себестойност. И така лека по лека да се намаляват преките плащания. Колкото по-добре цената отразява себестойността, толкова по-малко нужда ще имаме от преки плащания. Следващия оратор, господин Мато. Е, благодаря, господин председател. Господин комисар, не, вие наистина сте положил сериозни усилия да защитите един е, достоен бюджет. Ние обаче не можем да се примирим с това, което е. Е, аз някак виждам, че вие сте се примирил, е, едва ли не сте удовлетворен от това, че полученият поне до тук резултат е, не е толкова лош, колкото би могъл да бъде. Ние няма да се примирим. И а, ви призовавам и вие да не, да не изпадате в униния и примирение, може да разчитате на, на подкрепа от наша страна. Селските стопани живеят при все по-тежки условия. Принудени са да изпълняват какви ли не тежки изисквания за околната среда, за безопасността на хранителните продукти и при все това, явно средствата по ОСП ще бъдат съкратени. Това е напълно неприемливо. Не можем все така да стоварваме цялото бреме на, на селските стопани, да им режем и парите. Стига толкова. Селско стопанство да плаща за всичко. бюджетни съкрещения, криза и какво ли още не. Това, това, това е достатъчно. Що се отнася до външно-търговските споразумения, господин комисар, вие казвате, че е, сумите по е, фонда за глобализация няма да се ограничават единствено до последиците от външно-търговските споразумения, но ще бъдат, обхванат, ще бъдат ли обхванати всички външно-търговски споразумения, например сключените с Колумбия и Перу, в резултат от които страдат определени подотрасли от селското стопанство, в бананопроизводството, например. И този път няма да говоря за крайно отдалечените е, райони, но сигурно сте наясно, че а, а, ако всичко това е от такова животрептущо значение за те наречените нормални райони, то толкова по-зле стоят нещата, толкова по-важни са всички тези въпроси за крайно отдалечените. Ей, моля ви, не разочаровайте очакванията ни. Благодаря ви, господин Мато. Господин Ауриш. Благодаря, господин председателю. Господин комисарио, вие говорихте за горива. Има много сектори, които имат нужда от горива в Европа. Ясно е, че вие се ангажирахте, за да се постигне повече. Но тук в Европейския парламент ние изградихме един такъв модел а, да се постига все повече и да се постигат целите, които се залагат. Нямаме достатъчно горива, не разполагаме достатъчно горива, ето защо има нужда от нови горива. Много неща трябва да се направят, да се предприемат действия. Вече бяха предприяти, някои други предстоят да бъдат предприяти. Важен аспект свързан с разпределяне на средствата в земеделието. И разбира се, трябва да окажем подкрепа на регионите, които са в неравностойно положение, регионите в край, в, които са отдалечени. млечните квоти бяха засегнати като тема. С други думи, необходима е една амбициозна политика, така че да се върнат нещата под контрол. Следващия оратор. Искам да благодаря за ваше търпение, че ни изслушахте, че ни слушахте тук през цялото време. Това, което обсъждаме сега е само един проект. Това е едно първо становище, становище на комисията за финансовата рамка. Ще има допълнителни дискусии в бъдеще. Трябва да имаме предвид, че финансовата криза не е, не е превъзмогната. Има кризи в селското стопанство. В комисията ще се продължат дискусиите. Ще има дискусии между съвета и комисията. Да, възможно е средства да бъдат завишени или занижени. Ако бъдат занижени, искам да попитам съвсем ясно колко надолу може да се отиде, така че да, да бъде политиката изпълнима. Трябва да се реши какво е по-важно – продоволствената сигурност или екологията. Ам, крайна сметка може да, да стане така, че да сме принудени да а, решаваме а, къде, да, а, къде да се съгръщава. Дали общо навсякъде или в само определени сектори. Лунга секвенца ди интервенти, я волю ringraziare i commissari. Така, приключихме е, с изказванията. Бих искал да благодаря на господин комисаря, понеже той не само слушаше, а и си записваше внимателно и то е, по всеки оратор по-отделно зададените въпроси. Е, та, господин комисар, както е, казаше Стефан Лефол, това е само началото на битката. Ние тук не сме удовлетворени. Знаете, в парламента, в комисията по селско стопанство, те първа трябва да се договорим с съвета, а съветът няма да бъде кой знае колко щедър към европейското селско стопанство, така че поне е, може да сте уверен, че в лицето на нашата комисия ще имате съюзници в предстоящата битка. Имате думата сега, господин комисар. Е, благодаря, господин председател. Мисля, Мато, господин Мато тук е, каза, че аз съм се бил примирил, е, че и ми призова да не се примирявам. Не, напротив, никак не съм се примирил. Само исках да кажа това. Ако от началото мандата си до сега винаги съм казвал, че моята цел е да се опитам да запазя бюджета на ОСП, то сега мога да ви кажа, че това вече е предложение на комисията. Значи това е само един от, е, един от етапите, разбира се. Един приключил етап. Разбира се, процесът не е стигнал до края си и вие добре го знаете. Но на основата на това, което официално вече предлага комисията, аз мога да кажа, да го повторя, е, можем да сме сигурни, че Европейската комисия запазва ОСП като главната бюджетна линия на европейския бюджет. Европейската е, обща селскостопанска политика сега се признава от целия колегиум на комисията като приоритетна бюджетна област в общностния бюджет. Но това разбира се е само предложение на комисията и както е, председателят на комисията тук е, каза, е, това е един и амбициозен, но и реалистичен бюджет. Повтарям, предложенията се основават на една трудна бюджетна обстановка за Европейския съюз – както и на обстановка, при която държавите членки настояват комисията да бъде по-амбициозна. Не само да запази традиционните области на политиката, но и да поеме нови политически задължения. Е, не е лесно. Може да си представите и разговорите в колегиума на комисията далеч не бяха лесни, понеже от една страна е, трябваше да се запазят основните категорични изявени области на общностната политика, в това число ОСП, а от друга страна да сложим на вашата маса, на масата на съвета също, нови амбициозни цели. И при тези сложни обстоятелства единственото нещо, което казваме, че като комисар по селското стопанство, аз вече мога да говоря и от името на колегиума, от името на цялата комисия, като ви представям този, според мен, амбициозен бюджет на ОСП, предвид сложните обстоятелства. И че далеч не съм се е, примирил, аз съм, е, съм, съм с вас. Разбира се, няма да навлизам сега е, в детайлите. Някои от вас повдигнаха конкретни въпроси как ще направим това, как ще направим онова. От октомври месец нататък ще започнем вече детайлния разговор. Как да разпределим общите бюджетни средства на ОСП. Сега, от, моля ви да се отнесете с разбиране. Днес не бих могъл да ви дам повече подробности. Даже някои от вас се оплакаха, че в съобщението на комисията е имало прекалено много детайли. Сега, други пък искат повече подробности. Всичко това ще се изясни в самите законодателни предложения – и вече трудностите едва сега са започнали в отношенията помежду ни, понеже след като вече го имаме горивото, както казах, трябва да видим как да го разпределим така, че да захраним двигателя. Госпожа Егел по връзката между първа и, първия и втория стълб, позеленяването, екологичните мерки. Уверявам ви в едно не защото позеленяването го слагаме в първия стълб, смятаме да отслабим втория стълб. Нищо подобно. Това няма да стане за сметка на втория стълб. Вече съм го казвал в пленарната зала по повод на доклада на господин Дес. Уверихте се е, в това и е, от самите финансови перспективи. Няма да задължим втория стълб с позеленяването по първия. Втория стълб си остава с агроекологичните мерки, които ще дадат възможност на държавите членки по региони да финансират отделни дейности. Нищо не сме жертвали е, в името на, на нещо друго. Външно-търговските отношения. Казвате вие, че парламентът е загрижен. Е, същото може да се каже за вашата комисия. Сега не знам за целия парламент, но но, повтарям, това, че сме заложили тази, тази бюджетна позиция от фонда за глобализацията, не значи, че сега по-лесно ще изключваме външно-търговски споразумения с трети страни. Просто трябва всеки е, да, да следи внимателно развитието на нещата. Да се преценява въздействието на отделни външно-търговски споразумения. Защото ако сега сме задалили 2,2 е, е, милиарда долара от фонда за глобализацията, да не се окаже, че ще ни трябват и повече. След като обаче е, въздействието е ясно изчислено, ние трябва да го обезпечим финансово и за да не взимаме от първия и от втория стълб, заделяме средства от фонда за глобализацията. И както казах, аз гледам на този фонд за глобализацията по-широко, не само като компенсиращ ефекта от външно-търговските споразумения. И отново тук става въпрос за подробности. Ще стигнем до там. Сега не бих могъл да ви дам повече. По много от вашите въпроси, прочем, вече съм, зал, съм дал е, задание на своите сътрудници да направят е, съответния юридически анализ. След като вече сме се договорили за числото, за общите суми, оттам нататък вече през едните месеци ще направим подробна разбивка по законодателните е, текстове, с които ще, изложи комис... с които ще е, излезе комисията. Е, господин Фол тук е, казваше, че бюджетната битка далеч не е приключила. Точно така. Аз го казах и в самото начало. Аз също си давам сметка, че да, е, това, че Едновременно, и то за първ път от много отдавна, това, че едновременно обсъждаме и реформата на ОСП, и бюджета на ОСП, има връзки, има корекции, които се налагат. И също така това сочи връзката между кохезионната политика и нейния бюджет и ОСП и нейния бюджет. Тук ще се търси наистина равновесие по разпределението между различни държави членки. Има някои ограничения, разбира се, които следва да бъдат спазвани. Тъй, че ясно е, че в зависимост от това как ще еволюират по-нататък преговорите между съвета и парламента на основата на предложеното от комисията за бюджета, в зависимост от хода на преговорите, ще има и е, последици за вътрешното разпределение между държавите членки в рамките на ОСП. Ето защо някой от вас, Гоша Калниенти, господин Калиновски, мисля също, е, споменахте е, този лимит за изравняване с една трета. Тук не става въпрос за една трета от средното. Напротив, предложението е следното и то по искането на комисаря отговаря за бюджет. Между другото, всички комисари приеха предложението. Всички, повтарям, всички комисари единодушно застанаха зад бюджетното предложение. Та, идеята е такава. Да се сложи о, с още една трета, с още една трета да се увеличи сегашното положение, за да се стигне до 90%. Така че разликата, която е на лице по настоящем между плащанията и 90% от средното за Европейския съюз, с това преизравняване ще свием разликата с още една трета. Така че общото разпределение на, на бюджета между държавите членки да не поражда ново неравновесие, нова разлика между едните и другите. Е, и, и това не само по ОСП, а и по кохезионната политика. Това предложение, казах, бе направено от комисаря за бюджета. Той също е, ще доразвие е, подробно тази схема и всичко това бе прието от колегиума. Сега, значи, естествено, връзка има между преговорите по общия пакет и начина по който ще се преразпределят средствата по ОСП между държавите членки. Сега за най-социално е, е, слабите, повтарям, ако сме прехвърли това бюджетно бреме върху социалния фонд, от това не следва, че програмата за най-бедните е, някакси се отделя, изолира се от ОСП. Напротив, тази програма си остава в рамките на ОСП, е, защото наред с е, тези средства, които са целево заделени, 0,8 милиарда евро са заделени за социално слабите, независимо от това дали ще има интервенционни запаси. До сега, съгласно действащата уредба, единственият източник на финансиране бе ОСП и съответно нямаше юридическа връзка между това и стойността на интервенционните запаси. Това е причината, поради която сега не можем да финансираме повече от стойността на интервенционните запаси, които са на лице. И с, с тези, извинете, 2,8, не 0,8, 2,8 милиарда евро, това е близо 400 милиона на година, ние с тези средства, <clears throat> близо 400 милиона годишно, ще разполагаме и ако има интервенционни запаси, още повече ще се увеличи е, финансовата подкрепа за най-бедните. Но поне тези 400 милиона годишно са е, гарантирани нормативното основание си остава същото. Вече за след 2013 година ще го променяме, но бак, аз бих искал все пак да ви обърна внимание, че ако не, не стигнем до споразумение в рамките на съвета между държавите членки, при което повечето от държавите членки възоснова на вече предложената нормативна база от 2008 и 2010 от комисията, то ще се появи риска, знаете, средствата клонят надолу, през 2013 можем да стигнем до нула за социално слабите. Така че е, е, нормативната уредба, която предлага комисията е, е, е валидна и ние ще искаме тя да се приеме, за да може програмата да продължи и след 2013 година. Що се отнася до тавана и до намаляването на плащанията, отново повече подробности ще получите през октомври. Онова, което е посочено в финансовите перспективи е, че елементите, връзкани, свързани с позеленяването, с пределните е, стойности, тези са елементи, са от съществено значение за доверието в общата селскостопанска политика. Това са елементи, които следва да си останат в рамките на реформата. Подробно как ще стане това, ще стане ясно през октомври отбелязвам предложението на парламента и разбира се в нормативните проекти на комисията то ще бъде отразено. Така, господин Войчаковски е, каза, че е по-скоро разочарован, е, че понеже през 2004-2005 година още имало интервенционни запаси, а сега държавите членки искат допълнително да съкръщават. Прав сте наистина, че държавите членки, именно държавите членки желаят да играят естествено една решаваща роля е, в бъдещите преговори по бюджета. Крайното споразумение ще отразява естествено позицията на държавите членки, но комисията също както казах, трябваше да разработи един, макар и амбициозен, но във всеки случай реалистичен бюджет, отчитайки сегашната економическа обстановка. А тя не е такава, каквато бе през 2003, 2004 или по-рано. Ние също трябваше да се съобразяваме с днешните обстоятелства. И още веднъж нека кажа, при тези обстоятелства ОСП все пак остава главната бюджетна позиция на европейския бюджет по предложение на комисията. Това не бива да се забравя. И още веднъж нека кажа, ако държавите членки и парламента смятат, че трябва да се отиде по-далеч, да се даде повече на ОСП, да се увеличи целият европейски бюджет, толкова по-добре ще имаме възможност да обсъдим и това. За преките плащания, за е, изравняването им, аз е, ви изясних нашето предложение в стремеж да се потърси равновесие в рамките на обща сума между държавите членки – методиката на изчисляване ще стане ясна от предложението, което ще направим тази есен. Госпожа Оневес, как да бъде по-справедлива ОСП? Предвид предложението, което сме е, направили, според мен е, Програмата Позей, казва ораторът, няма да бъде застрашена. И вече как да се постигне по-голяма степен на справедливост? Аз ви казах, с новия метод на разпределение, който ще ви предложим днес и който ще обсъдим, надяваме се да запазим справедливостта. Крайно отдалечените райони, както казах, не сме предвидили е, особено някакво отрицателно въздействие. Крайно отдалечените райони си остават със своето място, каквото са имали и до сега. Е, Гоша Калниенте, аз, е, аз си обясних какъв е моделът и на, на, на тази основа през октомври ще направим своите предложения. Господин Лавия не, не 8, 2,8 милиарда, не 8 милиарда, 2,8 <laughs> милиарда от фонда за глобализацията. А 9 милиарда 9 милиарда съответстват на програмата за постепенно въвеждане на, на преките плащания за новите държави членки. И сме ги извадили от Рединг 2 и ги сложихме в други бюджетни позиции, за да можем да, да финансираме все също постепенно въвеждане на преките плащания пак за, за е, хората в най-неравностойно положение. Господин Папастанкос не е тук, не е тук но, но както казах, нормативната база си остава същата, а дали ще има съфинансиране или не от страна на държавите членки, ще проличи след е, като бъдат приети нормативните предложения, които комисията вече е внесла по този въпрос. относно гъвкавите връзки между първи и втори стълб. Казах, тази гъвкавост ще бъде ограничена само във връзка с нормативния пакет, който ще внесем. От там нататък тя няма да бъде безпределна гъвкавост, тъй че държавите членки да правят каквото си искат. Не. Става въпрос за гъвкавост, благодарение на която в хода на преговорите между комисията и парламента и съвета от друга страна, да се е, намери е, равновесие между двата стълба. Това само в рамките на предстоящия законодателен процес. Програмата за научно-изследователска и развойна дейност в селското стопанство, да, това ще бъде европейска програма на 100% финансирана от общностния бюджет. И в съобщението, е, което ще представим, както и в нормативните си предложения, ще изложим всичките детайли за уредбата преди 2013 година, но така или иначе това ще бъде общностна програма, която, нека на вниманието на господин Бове да кажа, която ще бъде целево насочена да обслужва приориту, при, приоритетите на ОСП. Повече от 5 милиарда евро, като от тези средства ще се финансират научните изследвания за селското стопанство, в това число комерциализирането на тези научни изследвания, връзката им с селскостопанското производство. Средствата за 2014 спрямо 2013. Рано е да се каже, това ще зависи от изхода на преговорите за реформата на ОСП. И, и то е нормално чрез многогодишната финансова перспектива не могат да бъдат определени конкретни равнища на плащане за едно или друго селско стопанство. Всичко това ще зависи от преразпределението на преките плащания между държавите членки в рамките на първия стълб, ще зависи от окончателното споразумение, до което ще стигнем в хода на преговорите за ОСП. Толкова мога да кажа за сега. Господин Сикерски казва, че запазването на бюджета на сегашното му равнище е провал, тъй като той трябвало да бъде увеличен. Вижте, сега просто имаме предложението на комисията, а то не е в противоречие с искането от парламент. Фондовете за селско-стопанско развитие, за развитие на селско-стопанските райони, и това ще се изясни в законодателното предложение, в това число мерките на пазара, малките е, ферми, малките предприятия. Всичко това ще бъде уредено в нормативното предложение. Госпожа Кестингер също е, за е, районите е, в неравностойно положение. Пак нещата си остават във втория стълб. В първи стълб имаме просто допълнение. Но това вече го казах. фонда за глобализацията и фонда за кризата. Що се отнася до последния, ще го мобилизираме този фонд също толкова бързо, както мобилизираме и средства по пазарните мерки. Процедурата ще е същата, спешна, неотложна процедура. Когато възникне пазар, е, е, е, неблагоприятна пазарна конюнктура в резултат от здравна или някаква друга криза, тези средства се мобилизират пряко от комисията максимално бързо, както току-що и стана. Нищо, нищо сложно. А що се отнася до фонда за глобализацията, както казах, подробностите ще трябва да изясним по-късно. Uh господин Дантен, връзката с Кохезионния фонд ще има такава връзка. И реформата на двете области на политиката, Кохезионната и ОСП, ще, ще се свържат тези две реформи в бюджетно измерение. Господин Калиновски, а запазвам целта си за максимално равнопоставено разпределение, но пак в рамките, в онези граници, е, е, които са бюджетно установени и които надхвърлят рамките на ОСП. Равновесието между държавите членки се търси е, на, на, на по-широка плоскост, тъй като едновременно ще се договаря реформата на ОСП и бюджетната реформа, ще трябва да се адаптират нещата в хода на преговорите. Дали държавите членки ще утвърдят е, бюджета? Е, вижте, пак е, сравняването между 2013-2014 ще бъде възможно едва след като бъде приключен законодателния процес. И оттам татък дали държавите членки ще утвърждават бюджета, Госпожа Рейнер също задае такъв въпрос. Според мен това, е, е, това в момента е, е минимумът. Тук комисията, като излиза с това бюджетно предложение за ОСП, тя не очаква то да бъде съкратен. Е, е, вече е, ако парламентът реши нещо друго, ние ще трябва да се съобразим. Комисията обаче смята, че този бюджет, такъв какъвто тя го предлага, е необходим за ОСП, в това число за продоволствената сигурност. Аз нямам някаква възможност за маневриране надолу. Ние не сме го направили това бюджетно предложение с идеята да отстъпим от него. Това е абсолютно пределния за нас предел. И вече как държавите членки ще погледнат е, на това предложение, аз не мога да ви кажа. А, благодаря, благодаря, господин комисар за изчерпателните отговори, мисля на всички зададени въпроси. Нека сега спрем заседанието. Тоест, закривам го. Е, предвиденото заседание на координаторите се отлага за утре. След края на утрешното заседание закривам днешното заседание. Благодаря.